Uh, good afternoon. We continue our meeting. Добър ден. Продължаваме заседанието от тази сутрин в различна зала. Преди да преминем към изслушването, искам да попитам дали сте съгласни да бъде прият дневния ред за днес и утре. Имате ли добавки? Не. Читаме, че дневния ред в случай е прият. Можем ли да одобрим е, и Протоколите от 8 и 21 май, считаме, че са одобрени. Преминаваме към следващата точка – съобщение на председателя. Наред с днешната среща има делегация от Народна република Китай в рамките на срещата Европейски съюз Китай – Те ще обсъдят въпроси, свързани с правата на човека на определен етап от срещата. Имам покана да участвам, но няма да имам възможност да участвам. Има също друга паралелна среща днес след обед. Групата за наблюдение на изборите. Тя ще проведе заседание наред с нашата група, паралелно с нашата група. Председателят на комисията по правата на човека не беше включен за участие. Това трябваше да стане преди една година. Надявам се господин Казак да ми помогне, за да мога да отида за час и да се върна. Има толкова много срещи, толкова много заседания на комисиите, които се организират паралелно и това е неудовлетворително. Затова доста трудно депутатите да участват. Колкото по-активни са депутатите, толкова повече трудности имат да участват в различни заседания. Такова е положението и в други комисии, не само в нашата. Относно спешните въпроси, от миналата седмица в Страсбург. Беше прията резолюция. Насилието срещу лицата ЛГБТИ в Африка беше осъдено това на насилие, включително а, такива крайни форми на насилие, като превъзпитателните изнасилвания. Има страни в света, които са над 70, 38 от които са африкански, където е забранена хомосексуалността с закон. Освен това, беше прията и резолюция срещу насилствените аборти в Китай. Поводът беше, че една млада жена е била принудена да абортира в седмия месец. Има е ам, и друг въпрос, свързан с случая на господа Фенк. Този случай стана известен благодарение на разгласяването му чрез интернет. И миналата седмица Съветът по правата на човека на ООН прие специална резолюция. Китай изрази резерви относно интернет. Страната обаче подчерта, че признава отворения характер на интернет като средство за насърчаване на развитието. Така че, когато обсъждаме други въпроси с правата на човека, можем да се позовем и на това решение на съвета по правата на човека на ООН. Резолюцията ни срещу насилствените аборти беше прията в подходящ момент, защото има препоръка от неправителствена организация, близка до правителството, която предлага Китай да преосмисли политиката си за едно дете. Има акцент върху въпроса не само извън Китай, но вътре в самия Китай, в, Китай, в академичните и други среди. Беше прията също резолюция за свободата на словото в Беларус. Добре е, че понякога поставяме на дневен ред такива въпроси, защото в този конкретен случай господин Почут беше освободен в деня, в който трябваше да се приеме резолюцията. И в резолюцията се настоява, освен, че е освободен, срещу него, от, да бъдат свалени всички обвинения срещу него. Има сега специален докладчик на ОНЕ за Беларус. Бихме могли да го поканим на някои от заседанията на нашата комисия. Имаше и резолюция за ситуацията в, на Западния бряг и Източен Ерусалим. Много от е, колегите участваха в изготвянето на тази резолюция. Други дейности между двете ни заседания. Заедно с господин Брок, е, председател на комисията АФЕД, присъствахме на заседание на съвета на Европа с посланиците и изразихме готовността ни да работим е, в тясно сътрудничество Разгледахме е, и въпроса за пакета по правата на човека. В бъдеще ще има специален представител на Европейския съюз, е, Съветът на Европа, който има комисар по правата на човека. Е, се безпокоят, че може да се стигне до конкуренция между двете институции, но нашето намерение е е да работим в тясно сътрудничество с тях. Беше поставен въпроса защо Европейският парламент няма парламентарна делегация а, към съвета на Европа. Ние имаме с а, парламентарната асамблея на НАТО такава делегация. Нямахме отговор на въпроса, но трябва да поставим въпроса, защо след като имаме а, такава практика с НАТО, да не направим същото и, и с парламентарната асамблея на съвета на Европа. Срещнахме се и с комисаря Дегухт по споразуменията за свободна търговия. Той чита, че не е необходимо да се включва а, клауза а, за правата на човека в споразумението за свободна търговия с Виетнам. Има също и връзки с а Аштан и Пибалкс по Европейския инструмент за демокрация и права на човека. Ние настояваме да няма съкръщения в средствата. Изпратих писмо до руските власти, заедно с госпожа Андрикене. Във връзка с а, а, Елена Илаш, Илашина, от новая е газета, която е а, била нападната но това е било в връзка с Обир, разследващата журналистика изисква да се проучи внимателно кой стои зад нападението. Предлагам да изпрати писмо до властите в Мавритания. Получих информация, че председателя на НПО за примахване на аболиционизма в Мавритания, който се противопоставя на робството в Мавритания, е бил заплашван, бил е задържан, защото е разпространил текст, който се противопоставя на робството. Искам да изпратя писмо до властите в Мавритания да не задържат и да не сплашват господин Датайт отново. Um, От нашите експерти по комуникация разбирам, че има а, нов сайт а, за новини в Европейския парламент. Там може да получавате а, незабавно новини които покриват последните 5 дни на Twitter, Facebook, YouTube и на други платформи. Всичко това е обединено сега на едно място. Можете да проверите и можете да видите новини за това, което вие сте свършили в Европейския парламент. Това бяха съобщенията ми като председател. Сега за мен е истинско удоволствие да започнем изслушването за последиците от правата на от климатичните промени върху правата на човека. Това е, се провежда съвместно с Комисията по опазване на околната среда. Когато разширихме въпроса в разширеното бюро, координаторите от всички политически групи искаха да се организира такова изслушване, защото често, често възникват въпроси, които са тясно свързани с въпроси на околната среда, например рязко покачване на броя на бежанците, поради това, че климатичните промени принуждават много хора да напускат домовете си. Също когато има нарушаване или заплаха от нарушаване на правата на традиционното местно население поради някои инвестиционни проекти, които се предвижда да се реализират там, където живеят те. Затова е необходимо да се обсъдят е, ефектите върху коренните жители от подобни проекти. Затова очаквам с нетърпение да работим съвместно с Комисията по околната среда, както и с Комисията по безопасност на храните и защита на потребителите. Преди 20 години имаше декларация от Рио. Тя беше много важна. В първия член се подчертава, че хората са в центъра на вниманието за устойчивото развитие. Когато разгледаме какъв е резултата от срещата на ООН Рио плюс 20, виждаме, че въпреки, че не съм екологичен експерт, разбирам, че резултатите не са удовлетворяващи. Що се отнася до правата на човека, там се потвърждава нуждата от спазване на всички права на човека, право на развитие, на стандарт на живот, право на прехрана. Това е важно за всяко развитие. Освен това, през октомври 2011 беше прията резолюция на съвета по правата на съвета на ООН, свързана с правата на човека и климатичните промени. Там се подчертава, че климатичните промени представляват непосредствена заплаха на общностите по света и пречка пред пълното упражняване на човешките права. Това е първо проучване тук в Европейския парламент, на други форуми. Обръщам внимание на тези въпроси. Когато проверявам в интернет по теми какви са прогнозите за бъдеще относно броя на климатичните беженци, се вижда, че няма достатъчно данни, няма достатъчно яснота. Мисля, че сме позакъсняли на политическо ниво в подготовката за подобно развитие на събитията. С удоволствие се председателствам тази съвместна среща, заедно с председатели на Комисията по околната среда, господин Матия Скроте, на когато искам веднага да дам думата. Да, благодаря ви. Ще премина на немски, който е родния език. Wir waren uns eigentlich relativ много бързо се спромяхме, госпожо Лохпилър, за това, че трябва да обсъдим тази тема съвместно и да започнем един процес, един, една серия от дискусии. Аз съм убеден, че през следващото десетилетие именно а, връзката а, права на човека и климат е, ще бъде от решаващо значение. Моята комисия е убедена, че външната политика, екологичната политика и е, политиката по отношение на правата на човека трябва да се свържат. Това показа и конференцията Рио плюс 20. В Европа тази конференция обикновено се нарича конференцията за околна среда. Тя наистина е раз... конференция за устойчиво развитие и опазването на околната среда естествено играе важна роля. Но всички останали аспекти, свързани с развитието на обществата, с правата на човека, като че ли се елиминират тук в Европа. А това не е така. Ето, правата на човека и опазването на околната среда и климатът са тясно свързани. И затова ние започваме днес един периодичен диалог, един постоянен процес в Европейския парламент. В бъдеще външната политика, не знае доколко има представители на службата за външни дейности, дали ще има изобщо област от външната политика, в която да не става дума и за климатичните промени, и за правата на човека, и за външно-политическите аспекти, естествено. Това стана ясно и на срещите ни с представители на кипърското председателство във връзка с съвсем конкретни проблеми да кажем, достъп до чиста вода, достъп до достатъчно и достатъчно чиста вода, е, което е свързано и с климатичните промени, и климатичната политика, и с правата на човека, естествено. Правата е основно, водата е основно благо, което е жизнено необходимо за всеки човек. Така че аз много се радвам, че именно с достъпа до вода за всеки се започва това председателство. Всяко пето евро в финансовата рамка ще се използва именно за борба срещу климатичните промени други региони в света не разполагат с достатъчно ресурси и затова и проблемите там са много големи. Африка, например, най-малко е допринесла до сега за климатичните промени, но същевременно е най-силно засекната от е, тях. Необходимо е да разработим съответната стратегия и затова провеждаме днешното изслушване – Както ви казвам, аз съм по-скоро специалист в областта на външната политика. Не съм е, специалист по правата на човека, но съм убеден, че е, правата на човека са тясно свързани с всички останали сфери във външната политика и в е, политиката за опазване на околната среда. Подготвили сме резолюция която се отнася не само за климатичните промени и за опазването на климата, но всичко, което е свързано с устойчивото развитие. А това обхваща и външна, и вътрешна политика, и околна среда, и права на човека. Всичко. И така. Няма нужда от повече приказки. Нека да започнем с самото изслушване. Благодаря на господин Гроте. Благодаря му много за всичко казано от него. В бъдеще той подчерта това. Външната политика, политиката за опазване на климата трябва да бъдат тясно свързани. Аз не знае всъщност кой е, коя е водещата комисия, но а, има един доклад за правото на достъп до чиста вода. И ние в рамките на нашата комисия е, решихме, че трябва да се е, посветим на тази тема и да разгледаме именно аспекта, свързан с правата на човека. Ние тук имаме много изтъкнати експерти, които се занимават с въпроса за връзката между екологията и човешките права. Пред няколко месеца нашата парламентарна комисия реши да възложи изследване по този въпрос и сега ще изслушаме основните заключения. Сред нас е госпожа Конил, която работи в Центъра на политически и административни изследвания, госпожа Бао, която е доцент по публично право в университета в Париж – те работиха върху това проучване. Заглавието на което е вариантите за политика на Европейския съюз е в светлината на връзката между човешките права и промяната в климата. А сред нас е също така и специалист по проблемите на промяната в климата, Ние дори не знаехме дали ще успеете да присъствате, тъй като знаем, че сте много заед. Приветстваме ви тук. Много се радваме, че сте сред нас. И тук сред нас също е Магда Стоскевич, директора на организацията Friends of the Earth за Европа. Тя ще говори за климатичното правосъдие и климатичната справедливост. Също така тук е господин Чекъл, който е председател на фундацията Екологична справедливост. Искам само да кажа, че тъй като трябва да присъства на друго заседание, господин Казак ще ме замести и ще се върна след известно време. Сега давам думата на двамата автори на изследването. Не знам кой ще бъде прав. Да, заповядайте. Euh, euh, Ние ще говорим за връзката с климатичните промени, политиката на Европейския съюз в тази област. Пет университета от Франция, Германия и Белгия участваха. Бяха привлечени млади учени, права свързани с климата, частно, публично право. Alors vous avez devant vous en fait le plan de Бяха направени предложения в пет части. В първата се поставя връзката между права на човека и промени в климата, работата на международните организации, на НПО, международните преговори по климата и включването на въпроса за климата във външните политики и в политиката, свързана с правата на човека. На трето място е интегрирането на правата на човека в европейската политика за развитие, свързана с миграцията. В четвъртата част вътрешната политика на Европейския съюз, свързана с смягчаването на ефекта от климатичните промени с оглед на правата на човека и на пето място двата принципа, свързани с участието и с информирането. По първата част за установяване на връзка между правата на човека и промените в климата. Считаме, че Европейския парламент трябва да бъде водещ в това отношение, разработвайки амбициозен доклад и резолюция. Съюзът трябва да започне диалог с обществото. Това е изключително важно, най-вече също в рамките на Генерална дирекция околна среда, климат и други дирекции на Европейската комисия. Европейския съюз трябва да започне също да определя кои са уязвимите категории и граждани не само в Европейския съюз, но и другаде, които са засегнати от промените в климата. Трябва да се използва като инструмент финансирането, и извършването на научни изследвания в рамките на рамкова програма 7. Трябва също да се помисли методологически как може да се следи ефекта от екологичните политики върху правата на човека. Може би да се направи оценка на въздействието. И освен това, трябва да се помисли как тази политика трябва да се обвържи с съвета на Европа, с съда по правата на човека, Относно ролята на Европейския съюз в стимулирането на правата на, на човека и промените в климата, нашия климат предлага да се засили дипломатическия корпус на Европейския съюз, за да може там да има експерти по правата на човека. Трябва да се реагира дипломатически на всички нива, на двустранно, на регионално, международно ниво. Освен това, трябва да се насърчи и участието на най-уязвимите общности, да се подкрепи ролята на науката, за да може да се разбере по-добре какъв е ефекта от промените в климата върху правата на човека. Трябва да се изготви план за действие, за да се включат проблемите, свързани с правата на човека в следващите международни преговори освен това, трябва да започне създаването на техническа подкрепа, логистична подкрепа на развиващите се страни. Ефекта върху климатичните промени, върху правата на човека изисква да се е, има мандат е, на специален представител по правата на човека. Може също да се оцени ролята, компетенциите на участниците в е, европейската дипломация в рамките на външната политика, политиката за сигурност. Освен това да се направи опит да бъдат предложени глобални хоризонтални отговори, свързани с околната среда и климата. Да се засили диалогът по правата на човека в третия страни, като се включи въпроса за промените в климата, като се включат условия при сключване на споразумения с трети страни. Трябва също да се види какъв е мандата на Европейската агенция по правата на човека, да има мандат, свързан с промените в климата. Например, как това се прави по отношение на недискриминацията. Относно политиката за адаптация и включването и в политиката на външни отношения и развитие на Европейския съюз, е необходимо да се мобилизира частни и публични средства, за да може Европейския съюз да изпълни международните си ангажименти, така както ги е поел в Копенхаген и Канкун, да се настоява да има система за оценка, която да е последователна. Трябва да се подобри последователността в сътрудничеството, като се координират помощите, предоставени от държавите членки и тези помощта от Европейския съюз по-конкретно, по-добро включване на въпросите на правата на човека при адаптирането към промените в климата. Това изисква да се засили капацитета на страните партньори, да има политика, която да е прозрачна и да включва всички заинтересовани. Трябва също да се създаде механизъм за отчетност по примера на Световната банка или по отношение на многонационалните компании, основните насоки в тази връзка. Включването на въпроса за правата на човека в европейската политика и миграционните въпроси изисква Европейския съюз ясно да осъзнае проблемите, свързани с вътрешно разселване поради климатични промени да бъдат отчетени принципите от Осло и Нансен. Освен това, трябва да се предвиде промяна в институциите по управлението на промените в климата. Генералната дирекция не е, може би, най-доброто място за осъществяване на подобна дейност. Трябва да има по-ясен мандат, по въпросите на миграцията и развитието. Да се подобри изобщо вътрешната организация. Европейската политика за намаляване на ефекта от парниковите газове трябва да отчита аспектите, свързани с правата на човека. Считаме, че оценката на въздействието трябва да включва критерии, свързани с социалното и екологично правосъдие или справедливост. Трябва да има конкретни мерки, защото считаме, че в рамките на схемата за обмяна на емисии, натрупаните средства трябва да се използват средствата за провеждане на политика, пряко свързана с промените в климата. Трябва също да могат да се осигуряват нужните услуги. И в общ план трябва да се а, осигури ефикасен достъп до правосъдие на засегнатите лица. Държавите членки и Европейския съюз трябва да гарантират правна сигурност, когато се разглежда политиката за смягчаване на ефекта от климатичните промени. Освен това, трябва да има обмен на ноу-хау. Трябва да се създаде централизирана институция, която да се занимава с мерките по смягчаване на ефекта държавите членки има известен напредък. Държавите членки трябва да разработят национални планове за действие в тази област на базата на най-добрите практики, да се създадат публично-частни партньорства, за да се ускорят инвестициите в предоставянето на основни услуги, да се насърчат да се насърчи нисковъглеродната економика На следващо място екологичната демокрация. Трябва да има централизиран национално, на местно ниво. Европейския съюз трябва да разработи европейски инструмент, който да е насочен към участието и информирането на обществеността, да разработи структури за подобряване на информираността във връзка с правата, свързани с околната среда. Трябва да има както транснационални, така и европейски платформи. Трябва да се предоставя повече информация за улесняване вземането на решения на европей... ниво Европейски съюз. Трябва да има гъвкавост на законодателните инструменти, за да се насърчат държавите да следват една по-добра политика, да се създадат независими, безпристрастни организации в съответствие с националните норми на базата на предложения от Европейския съюз. Ние просрочихме времето ни за изказване, но с ваше позволение още нещо бих искала да допълня. Политиката, свързана с климата, трябва да бъде подлагана непрекъснато за оценка на въздействието за ефекта върху правата на човека, както в рамките на Европейската комисия, така и в агенциите трябва да се подсилят съответните звена, трябва да се следи връзката между промените в климата и правата на човека. На общо европейско ниво трябва да се създадат нужните връзки. Право, правата на, на жилище, на е, достъп до енергия и прочее трябва да бъдат гарантирани. Помощта за развитие от Европейския съюз не трябва да води до накърняване на е, въпросите, свързани с е, климата или с правата на човека. Трябва да се гарантира устойчиво развитие в полза на всички, трябва да има истинска екологична демокрация и то пряка демокрация. Благодаря ви за вниманието. Много ви благодаря на двете ви и на вашият екип за това, че изготвихте това поручване и толкова подробно ни запознахте с изводите. И когато казвам ние, имам предвид нас парламента, но тук също виждам и представители на Европейската служба по външни действия. Виждам, че те са си водили записки. Мисля, че е полезно това, което чухме не само за парламента, но и за Европейската служба за външна дейност и благодарение на вас можем да проведем полезно обсъждане. Сега господин Дешуте има думата. Thank you, Madam Chair. Благодаря ви, госпожо председател. Разбира се, благодарности и към госпожа Таба и госпожа Конил за тяхното изложение. Първо бих искал да припомня какви са последиците от промяната в климата върху правата на човека и то в близко бъдеще. Спектърът от тези последици много подробно е бил разгледан в много проучвания, включително и в изследването на службата по правата на човека, поне и това, което виждаме, е доста плашещо. Промяната в климата ще повлияе върху правото на живот и правото на здраве, тъй като а, тя води от преждевременна смърт и заболявания в резултата от наводнения, суши и различни други екстремни климатични прояви. 262 милиона души през последните години са били повлияни от климатични бедствия, повечето от тях в развиващите се страни. Във всички страни ще нараснат сърдечно-съдовите заболявания, както и заболяванията на дихателната система, особено в градовете в промишлено развитите развиващите страни, правото на храна ще бъде много сериозно повлияно. В някои страни в близкото бъдеще ще се увеличат реколтите благодарение на затоплянето, но в дългосрочен план във всички региони ще има значително глобално намаление на производителността в селскостопанския сектор и се очаква, че през 2080 година до, всяка година ще намалява обем на селскостопанската продукция от 6 до 8%. И се очаква, че тогава населението на Земята ще нарасне с една трета в сравнение с сега, а ще има по-малко храна в резултат от промяната в климата. В третия доклад на Междуправителствената комисия от експерти се предвижда, че добивите ще намалят с 50% в Африка на юг от Сахара. ПРООН в своя доклад за човешкото развитие през 2006 година при зова за борба срещу бедността и посочи, че над 600 милиона души ще страдат от недохранване в резултат от промяната в климата. Най-сериозно ще бъдат засегнати коренните народи и селскостопанските производители. Правото на вода ще бъде засегнато, а това право беше признато от Общото събрание на ООН. И това право ще бъде застрашено, защото на големи територии, в зависимост от, от стопяването на ледниците ще намалява водата. Това особено вежи за запад, региона Западно Бенгали, Бангладеш и също така делтата на Меконг. И също така правото на достойно жилище също ще бъде засегнато. В крайбрежните райони, където живеят много хора, всъщност мнозинството от населението на Земята, повишаването на морското ниво ще засегне много сериозно местните общности, особено тези с ниски доходи. Наскоро един мой колега, една моя колега беше на Малтивските острови и тя представи резултатите от своето проучване на съвета по човешки права и тя посочи, че в резултат от ерозията на крайбрежните почви и нарастването на морското ниво ще бъде засегнато правото на жилище на много от хората, живеещи в Малдивските острови. Очаква се нивото в близките години, но морското ниво да се повиши с метри половина. И всъщност това означава, че просто тези острови постепенно потъват. Така че това, с което ние се занимаваме, не е някаква академична, теоретична дейност. Ние трябва да планираме стратегиите за адаптиране към промяната в климата и смягчаването на последиците от промяната в климата, като отчитаме същия аспект човешки права. Важно е да се анализира промяната в климата, това е напълно възможно, можем да подобрим начина по който ние реагираме на това предизвикателство. Първо трябва да формулираме проблема и трябва да се съсредоточим върху това, кои ще бъдат засегнати и да формулираме стратегии, които са насочени за подпомагане на най-уязвимите групи на население. Много по-важно е от това дори да се създадат механизми за отговорност и подотчетност – трябва стратегиите да бъдат трансформирани в правни задължения. Понякога има дела заведени в различни съдилища и се очаква съдилища да се произнесат по тези дела. Но до сега тези съдебни процеси и решения са били особено ефективни. Например, в Междуамериканската комисия по човешките права през 2005 година беше подадена жалба и през 2006 година беше издадено решение във връзка с жалбата на населението на крайния север в САЩ за това, че емисиите от парникови газови засягат нормалния начин на живот на тези общности. Аз бих искал тук да говоря не толкова за ролята на съдилищата при вземането на съдебни решения, а по-скоро ще говоря за органите за защита на човешките права. По-общо бих искал да се спра на трите основни функции, които биха могли да изпълняват органите за защита на човешките права и съответните механизми на глобално, регионално ниво, но най-важно национално ниво. Първо, мисля, че задължително трябва да преминем от национални планове за действия във връзка с промяната на климата, които се разглеждат като нещо чисто техническо, експертно към включването на принципите на човешки права и на дискриминация, подпомагане на най-уязвимите, принципите на подотчетността и независимото наблюдение и контрол. Те трябва да бъдат включени в тези планове. Необходимо е да създадат дългодишни стратегии с конкретни целеви показатели и предвиждащи независими механизми с наблюдение и контрол, които да проверява дали се спазва съответното законодателство и се изпълнява стратегическите цели. Това се прави в Обединеното кралство. Механизмите за отговорност и подотчетност трябва да бъдат включени в тези стратегии, нещо, което далеч не винаги се случва за сега. Трябва също така да се дадат необходимите стимули на економическите субекти. Искам да кажа, че економическите стимули трябва да бъдат обвързани с политическите цели и да създават стъп стабилна, предсказуема основа, така че частният сектор да може да инвестира в технологиите, които имат значение от тази гледна точка. В съветовния доклад за инвестиции в ниско въглеродна економика се казва, че между 2010 2015 година 400 милиарда долара ще са необходими за преминаване към ниско въглеродна економика. Това са огромни инвестиции, които се изискват от частния сектор и мисля, че е необходимо да се създаде стабилна основа за дейността на частния сектор и тази основа ще бъде дългогодишните стратегии на правителствата. Тези стратегии трябва също така да включват механизми за подотчетност и отговорност и за също така включване на всички заинтересовани страни. Трето, тези стратегии тъй като те обхващат много сектори, трябва да гарантират по-добра съгласуваност между различни тематични области на политиката, които са свързани с промяната в климата и с ефективността или липсата на такава на нашата политика. Например, няма смисъл да има политика за промяна на климата, която се обсъжда на едно място, и търговската политика, която се обсъжда на друго място. Ние знаем, че промяната в климата влияе върху международната търговия. Ние знаем също така колко е важно да отчетем развитието на технологията. Също така ние знаем, че изнасянето на предприятия в държави, които имат по-либерално законодателство, за, свързано с емисиите на въглероден диоксид, е голям проблем. И ние знаем, че има емисии, които са включени в стойността на продукта, но това не е навсякъде по света е факт. Second rule, uh, that human rights framing of these освен това, след като казах, първо, че е необходимо да се включат аспектите на човешките права в националната стратегия. Втората функция е необходимо да има по-добра оценка и анализ на действащите в момента стратегии за намаляване на последиците промяна в климата. Необходимо е да се гарантира тяхната ефективност и действеност и също така възможности за контрол. Например, беше установено, че Гърция нарушава своите задължения по член 11 на Европейската социална харта – правото на здраве. И Европейския комитет по социални права посочи, че Гърция убива лигнитни въглища по начин, който е вреден за здравето на населението на Европейския съюз. И по този начин Гърция не изпълнява своите задължения, свързани с протокол от Киото. За това заключението на съвета беше, че Гърция не изпълнява своите задължения да подобри ситуацията в разумно време и не намалява своите ангажименти по намаляване на парниковите газове. Така че е изключително важно да се обръща внимание върху аспекта човешко здраве. И трето, смятам, че органите, механизмите за защита на човешките права на всички нива трябва да осигурят това, че мерките, предприемани от държавите за намаляване на последиците от промяната в климата, са съвместими с задължения за опазване на човешките права, за тяхното население, населението на тези страни, но и за хората в цял свят. И трябва да посочим, че все повече екстериториалните задължения, свързани с човешки права, все повече се признават и кодифицират. Знаем, че има много проблеми, например, свързани с механизма за чисто развитие в съответствие с член 12 на рамковата конвенция на ОНЕ за промяната в климата, който изисква засаждане на гори за въглеродни кредити. Обаче в развиващите страни това води до заграбване на земи и агресивно изкупуване на земи на бесеница. Също така знаем, че има механизми, които са свързани с пътната карта от Бали. And has had very major impacts on indigenous... И ние знаем, че об... обезлесяването, изсичането на гори има сериозно влияние върху общностите, които зависят от тези гори. оказва се, че има заплаха, че поради нарастват на цените на земите, на които има гори, оттам ще бъдат изтласкани местните жители, просто защото горите стават все по-важен економически актив и източник на печалба на тези, които искат да използват своя, за свои цели механизма за възстановяване на горите. И накрая ще кажа, че по-голямото участие на органите за защита на човешките права може да увеличи възможностите, с които разполагаме, за да постигнем промяната, която е толкова необходима. Не е задължително да чакаме да се включи споразумение на международно ниво. Трябва да започнем да действаме и без това, тъй като вече има достатъчно задължения, които проистичат от е, международното право, опазващо човешките права и това са задължения на всички държави, членки на Европейския съюз и на много други държави. Дори и скромните предложения, които не са толкова мащабни, отново са е, те също са подходящи, но нека да не се страхуваме и от революционни промени. Много често чуваме как хората заклемяват малките стъпки, защото те казват, че те няма да доведа до нищо. Други пък хора заклеймяват революционните промени, предложенията за тях. Не не трябва да затъваме в спора дали се придвижваме твърде бързо или твърде бавно. Това, което ни е необходимо, е да имаме дългогодишни стратегии с механизъм за участие и механизъм за търсене на отговорност. Благодаря ви. Председателят, благодаря. Благодаря ви, господин Дешуте, за вашето много интересно и приятно заслушане изказване. Наскоро обсъждахме Европейската стратегическа рамка в областта на човешките права и смятам, че трябва да се свържем за баронеса Аштан, защото трябва да имаме един съобхватен подход към всички тематични политически области и да обвържем по-тясно човешките права и промяната в климата. Също така Европейски специален представител по човешки права би трябвало да разбере когато такъв бъде назначен, че мандатът на тази длъжност предполага доста широк обхват. Сега давам думата на госпожа Стоскевич, която е директор за Европа на организацията Friends of the Earth. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата. За мен е чест, че съм тук. Няколко думи за приятели на земята. Това е най-голямата екологична мрежа. Имаме организации в 76 държави, около 5000 местни групи. Освен това работим в Европа, имаме Европейско бюро на Федерацията, имаме 30 групи в, европейски... в Европа, не само в Европейския съюз, изобщо в Европа като цяло. Ние разглеждаме околната среда в контекста на устойчивото развитие. Не само екологичните въпроси ни вълнуват, но и останалите два стълба – социалните и економическите въпроси. Нашата мисия, както виждате, отива по-далеч от екологичните мерки и целта е да се гарантира економическа и социална справедливост, условия за човешко достоинство и спазване на правата на човека. Това са все въпроси, които са откроени в нашата мисия. Ние не сме организация по правата на човека в чистия смисъл на тази дума, но ние работим по въпросите на правата на човека. Ясно е, че всеки път, когато се работи по екологични въпроси, особено когато се навлезе в по-спорни въпроси, се натъкваме на нарушение на правата на човека или и рано или късно ние а, осъзнаваме, че ако тези въпроси не бъдат решени, няма да се стигне до промяна. Що се отнася до човешките права и правата на човека, искам да се позова на Стокхолмската декларация, която говори за връзката между околната среда и правата на човека. Хората имат а, основно право на свобода, равенство, адекватни условия на живот в среда, която е качествена и позволява достоен живот. Освен това, всеки носи отговорност за опазване и подобряване на околната среда за сегашните и бъдещи поколения. Има връзка между промените в климата, правата на човека, и тази част от декларацията разглежда тези аспекти. климатичните промени имат множество преки и косвени последици върху правата на човека. Правото на живот, на прехрана, на вода, на здравеопазване. Всички тези права са застрашени от ускоряването на промените в климата. Освен това, виждаме, че климатичните промени подкопават правата на човека в целия свят. Е, най-уязвимите групи са най-силно засегнати. Има множество случаи в е, Европа, в които може да се твърди, че става дума за потъпване е, или поставяне под заплаха на правата на човека поради климатичните промени. Освен това има екстремни климатични условия, това също засяга най-уязвимите слоеви от обществото. Приятели на Земята преди няколко години излезе с публикация, която може да се намери по интернет. и там се чува гласа на засегнатите общности от климатичните промени. Има конкретни примери от Австралия, Бразилия, Хондурас, Малайзия, африканските държави до САЩ. Всички те показват по какъв начин промените в климата оказват непосредствен ефект и водят до екстремни климатични условия. Как се стига до промяна в ресурсите, с които разполагаме, как това се отразява на хората и на общностите, как общностите страдат е, и те искат е, техния глас да бъде чуван, е, както по време на международните преговори, така и на национално ниво, което сега не е така. Други въпроси, свързани с ефекта на око... върху а, правата на човека, а, се отнася до общностите, които живеят в близост до места, където се добиват изкопаеми горива. Всичко това оказва сериозен ефект върху промените в климата, защото има много парникови газове. Това оказва силен ефект върху общностите, например в делтата на река Нигер. Трябва да се намери отговор на всичко това, да се види дали може да се посочи цена на парниковите газове от тези източници, от добивната индустрия, която има отрицателен ефект Искам да разгледаме набързо един пример на така наречената енергийна бедност. Тя се осъзнава все повече и повече в Европа. Има пропускане на съществуващи възможности за реализиране на економии. Всичко това създава доста отрицателни последици. Едно проучване от 2011 година показват, че милиони домакинства в Обединеното кралство живеят в енергийна бедност, защото не могат да отоплят жилищата си. Всичко това е тясно свързане с здравното и умствено състояние на големи групи хора. Има отрицателен ефект също върху някои други последици, като сърдечно-съдови заболявания, увеличени случаи на астма а, и бронхити, особено сред децата. Това са все въпроси, които могат да бъдат разрешени на национално ниво и европейската политика, ако бъде добре приложена, може да допринесе за това. Но а, това не винаги се прави. Задълженията за спазване на правата на човека са свързани с правни задължения, свързани с правата на хората, на общностите, особено на най-уязвимите от тях. Трябва да се разгледат такива фактори като липса на участие, неравенство, дискриминация, когато се решава по какъв начин да се разработи политиката за смягчаване на ефекта от климатичните промени. В конвенцията са предвидени конкретни отговорности, нуждата от международна помощ и сътрудничество, за да може да се преодолее тежестта, която трябва да поемат някои уязвими групи. Същевременно съм съгласна с Оливер Дешутер, че не можем да изчакваме резултатите от международните преговори, Множество неща могат да се направят в рамките на съществуващото законодателство, свързано с правата на човека. Приятели на Земята настоява също и за екологична справедливост. Най-бедните, най-малко отговорните хора за промените в климата често трябва да поемат най-сериозните последици от тези промени. Има свръх потребление от развитите държави, което има такъв ефект върху развиващите се страни. различни са факторите, които водят до проблемите, способността за генериране на енергия, достъпа до водни ресурси и прочие. Има ефекта и върху крайбрежните зони. Освен това има опустяване на цели региони. Всичко това са елементи, които се наблюдават в засилен на степен в държави като Перу. Чирате че климатичната справедливост изисква тези виновни, които са виновни за климатичната криза, да поемат по-голяма отговорност. Индустриализираните държави трябва да бъдат именно тези, които да намалят на първо място своето потребление и емисиите си на парникови газове. Ние настояваме за 40% намаляване на емисиите от домакинствата до 2020 година. Това е необходимо да се случи, ако искаме да постигнем напредък. Относно правата на човека и климатичните промени, искаме да отправим един призив определенето на специален докладчик на ООН по тези въпроси. Това всичко показва важността на проблема и ефекта от климатичните промени върху правата на човека. Това изисква специален мандат и способност за справяне с проблемите. Европейските държави трябва да използват независими експерти в рамките на съвета по правата на човека на ООН, това е най-добрият начин, за да се вземат добри решения в тази област в полза на гражданите, право на информираност на гражданите, което да бъде зачитано. В Рио беше направен опит, но не беше постигнат значим резултат в това отношение. Това са елементи, които ще осигурят отчитане на проблемите, предизвикани от климатичните промени. Трябва да се отчита аспекта човешки права от самото начало и по-конкретно как климатичните промени се отразяват на правата на човека на национално и международно ниво. Всичко това трябва да се направи в цялост в рамките на международни преговори. Правата на кореното население трябва да се гарантират на базата на съответните документи. Мисля, че следващия оратор ще се спре по-подробно на тези въпроси. Трябва да има правна защита на вътрешно разселените лица поради екологичните промени. Те трябва да получават правна защита трябва да се спазват правата на човека на тези хора. Прилагането на одобрената стратегическа рамка и план за действие на Европейския съюз, които изискват правата на човека да се включат във всички политики на Европейския съюз, са още един елемент, който може да доведе до промени, особено ако се направи в сферите на околната среда, енергетиката. И това е последния слайд. Мария Тимон от Кирибати казва, това е малък остров в Тихи океан. Има повече райони по света, където хората се задават въпроса къде да отидем. Трябва да се намери отговор на този въпрос или по-скоро да се направи така, че да не се налага тези хора да отиват където и да било другаде. Благодаря за вниманието. Благодаря много на госпожа Магда Стокевич за изключително интересната презентация, <clears throat> свързана с защитата на човешките права, в, рам, в контекста на климатичните промени. Тя засегна също а, в а, края на своето изложение и а, много важен аспект, който ще бъде представен от следващия ни оратор, а именно а, климатичните промени, е, как те се отразяват върху, върху коренното население. За това ще ни говори господин Стив Трент, който е изпълнителен директор на Фундация за природозащитна справедливост. Господин Трен, заповядайте, имате думата. Thank you very much to, um... Много ви благодаря. Благодаря и на вашата комисия за провеждането на това заседание. Ние сме наясно с, с това, че наистина промяната, на, промяната в климата трябва да се разглежда през призмата на човешките права. Президент на Ирландия, госпожа Робинсон, каза, че не трябва да забравяме за основните човешки права при провеждането на преговори за промяната на климата. Мисля, че тази мисъл продължава да бъде актуална. Аз мисля, че трябва да отправим много лесни за разбиране препоръки към Европейския парламент и държавите членки, но аз бих искал да се позова на това, което каза господин Тайшутер. Той много красноречиво описа някои от проблемите, които са свързани с промяната в климата и как тези проблеми са свързани с всички аспекти на живота на обществото. И не става дума само за най общности, включително и за коренното население – Промяната в климата засяга всички. Но уязвимите общности и корените народи в цял свят страдат най-много от промяната в климата, тъй като тя ще ограничи техния достъп до ресурси и много често тези хора като цяло ще трябва да напуснат родните си места, защото те просто няма да могат да живеят там, няма да могат да имат поминък всички ще бъдем свидетели на миграция на големи количества хора. 38 милиона души през 2010 година са били климатични бежанци. Но за момента все още няма дефиниция, по която да е постигнато общо съгласие, дефиниция, която да определя какви точно са тези хора, какви са техните права. И поради липса на дефиниция няма и правна и нормативна уредба, която би могла да помогне да решим проблемите на тези хора. В момента сме изправени пред един чист лист хартия. И докато водим тези обсъждания тук в тази парламентарна комисия, в Европейския парламент като цяло, в институциите на Европейския съюз – ние правим една стъпка напред и аз съм много благодарен за това, че се води такъв дебат и е важно да водим по-широк дебат за това какво искаме да постигнем. Докато обаче не постигнем консенсус сред държавите членки и след това в глобален мащаб за това, кои са тези хора, какво точно ги прави бежанци докато не започнем да формулираме конкретни термини, ние няма да можем да подпомагаме тези хора ефективно, независимо от цялата ни добра воля. Мисля, че всички в тази зала знаят за последиците от промяната в климата. Всички разбират каква е същината на това явление. И разбира се, всички казват, да, разбира се, има промяна в климата, виждаме как човешката дейност е повлияла върху климата на Земята. И някои колеги вече се спряха на аспекти, върху които аз исках да се спра, за това ще съкътя своето изказване. Но първо искам да кажа за това какво Европейския съюз би могъл да направи в най-близко бъдеще. Тук в тази експертна комисия, имаме и докладчик на ООН. И аз мисля, че ние бихме могли наистина да обвържем много убедително човешките права и промяната в климата, така както го прави и съвет по човешки права на ОНЕ. Смята, че ако Европейският съюз подкрепи тази инициатива и ако започне да работи специалния представител на Европейския съюз по човешки права, ние наистина ще можем да подпомогнем корените народи и неуязвимите общности. Защото наистина много често се задават и се поставят тези въпроси, но те трябва да бъдат официализирани, ако мога така да се изразя. А също така, мои колеги днес говореха за Европейския съюз и Европейската служба по външна дейност, оглавявана от баронеса Еш Аштън. Мисля, че тези инициативи позволяват да се използва влиянието на Европейския съюз, политическото влияние, политическата воля и могат да бъдат засилени всички тези неща, за да се постигнат желаните от нас цели. Също така ние знаем, какво се случва на Рио плюс 20. И Заключителният документ наистина потвърди отново значението на защитата на правата на корните народи. И отново аз смятам, че ако Европейски съюз не поеме лидерска водеща роля, едва ли ще постигнем сериозен напредък в глобален мащаб. И последното, което ще кажа, по тази тема е, че Европейският съюз е изключително важен при осигуряването на международна хуманитарна помощ и защита на човешките права и осигуряването на поминък на хората в цял свят. Но ние виждаме, че възприемането от нас подходи към мигрантите и корените народи не са ефективни те са сложни за реализиране, те изискват прекалено много време и те ни оставят с едно усещане на умора и разочарование с усещане за бесилие. Ако видим какво случва в места, като Катар, ще видим, че това е много убедително. И виждаме деца и млади хора, които са били родени цял живот, са живели в лагери за климатични беженци. И наистина ние виждаме, че има огромни трагедии. И ако се изпълнят прогнозите за засилването на миграция в резултат от промяната в климата, мисля, че това трябва да ни накара по-сериозно и по-задълбочено да започнем да мислим какво да направим за правата на тези хора, които принудително трябваше да напуснат родните си места поради промяната в климата. И ще повторя, че чрез обвързването на промяната в климата с човешките права, като включим тези съображения във всички политики на Европейски съюз, във всички сектори, които в момента са фрагментирани, и наистина няма смисъл да се провеждат изолирани дискусии в изолирани, например, парламентарни комисии без никаква взаимна връзка. Мисля, че благодарение на усилията на вашата парламентарна комисия, благодарение на усилията на Европейския парламент, Европейската комисия, за които ние знаем, вие можем, можете да постигнете сериозен напредък за сравнително кратко време. И без да се смята, че малки неща са прекалено малки, а пък големите неща са прекалено радикални и революционни. Необходимо е да се направи връзка, да се хвърли един мост, ако щете, между двете, между малките стъпки и големите революционни промени. Важно е да има последователна политика, която да защити правата, добруването и поминъка на унези, които най-много страдат от промяната в климата. И това може да се постигне само ако разглеждаме този проблем през призмата на човешките права. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много, господин Трент. Наистина, вашият призив е много важен. Малките стъпки трябва да са в синхрон с е, големите начинания, с радикалните, и с онези е, стратегически е, мерки, които трябва да целят наистина онези, които са най- уязвими от климатичните провени, и кореното население в развиващите се страни да бъдат в достатъчна степен защитени от негативното влияние на тези процеси. С това, уважаеми колеги, нашите панелисти приключиха изказването си, встъпителните си думи. Сега предлагам да преминем към дискусията, но преди това бих искал, понеже тук има представител на Европейската служба за външна дейност. Да дам думата и на техният представител, господин Тобиас Кинг, също да вземе отношение по дискутираната тема. Заповядайте, господин Кинг. Thank you, Chairman. Благодаря, господин председател. ЕСВ да приветства дебата по тази важна тема за връзката между климатичните промени и правата на човека. Приветстваме също и интересните презентации, които бяха направени. Ние имаме цялостна политика за борба срещу климатичните промени. Съветът многократно е подчертавал нуждата от интегриране на въпросите на, промените в климата във всички политики, включително и правата на човека. Новата стратегическа рамка по правата на човека на Европейския съюз подчертава, че ще се насърчават правата на човека в всички области на външната дейност на Съюза, в частност в такива области като технологията, енергетиката и екологичната политика. Но, независимо от тези ангажименти за включването на политиките по правата на човека и климатичните промени във всички останали политики, връзката между промените в климата на ниво Европейски съюз и правата на човека сега се проучват. Климатичните промени имат сериозни последици върху много от основните права, като правото на живот, на прехрана, на вода, на здравеопазване, на адекватно жилище. Засяга особено уязвими групи и корени население. Има също силно измерение, свързано с жените. Започна работа в рамките на системата на ООН по правата на човека за справяне с тези предизвикателства. Беше прията резолюция от съвета по правата на човека, показвайки пряката и косвена връзка между човешките права и промяната в климата беше прията и нова резолюция през 2011, подкрепена от всички държави от Европейския съюз. Все повече се обръща внимание и на други организации върху тези проблеми. Джон Нокс, като независим експерт, също се произнесе по тези въпроси. Бихте ли намалели малко темпото? Четете твърде бързо. Държавите членки са готови да си сътрудничат с господин Нокс при изпълняването на неговия мандат. Климатичните промени и правата на човека са висше приоритети на Европейския съюз. И връзката между тези две политики е сложна задача, която изисква внимание. Европейския съюз започва да обмисля как да се постигне това по най-добрия начин. Приветстваме приноса на Европейския парламент по тези въпроси и СВД очаква да продължи сътрудничеството си с Европейския парламент по тях. Още в началото поставих един въпрос. Е, може би бихте могли да отговорите на този въпрос. Опитахме се да установим на два пъти контакта с вашата служба, за да обсъдим точно тези въпроси. Може би бихме могли на хоризонтално равнище да развием един по-постоянен диалог. Очевидно Рио плюс 20 показа, че въпросите са много тясно свързани така че външната политика на Европейския съюз, е, политиката за опазване на околна среда и вече е, в рамките на нашата външна политика естествено спазване на правата на човека са тясно свързани помежду си. Чудесно е, че е, вече в един много по-малък формат обсъдихме тези въпроси и сега надявам се ще можем да установим много по-трайно сътрудничество. Yes, you have the floor to respond. Имате думата за отговор. Да, разбира се, ние цяло подкрепяме идеята. Връзката между екологичната политика, политиката свързана с промените в климата, нарушенията на правата на човека, да бъдат разгледани допълнително. Това изисква хоризонтален подход – от е, страна на комисията, службата за външна дейност, е, държавите членки, както и на международни форуми, които се занимават с тези въпроси. Благодаря ви много. Сега давам думата за изказване от страна на членовете на двете комисии, които присъстват тук. Освен това, сред нас са и членове на Комисията по околната среда, здравеопазване и безопасност на храните. Давам думата на господин Зибер, който е представител от тази комисия. Благодаря. Много благодаря, господин председател. Благодаря на организаторите на това изслушване. Говорим по една много важна и ключова тема, която засяга цялата планета – климатичните промени и най-вече борбата срещу промяната в климата е много сериозен въпрос и заслужава сериозен подход. Започва се с действията по различни части на света. Ние в нашите цели за Европа 2020 сме поставили съвсем конкретни и бих казал също амбициозни цели би трябвало да променим индустриалното развитие, би трябвало да видим какъв е, е ефектът, какви са последствията от използването на изкопаеми горива. В една голяма част от регионите в света обаче хората като че ли не са така убедени, както европейците, че трябва да се прави нещо срещу климатичните промени, да кажем само като пример и една толкова развита страна като САЩ. Не винаги сме се спирали на тясната връзка между правата на човека и климатичните промени. Ето, сега откриваме тази основна връзка в момента в Хартата за основните права. Ние сме посочили наистина за Посочили сме необходимостта от е, действия е, външни и вътрешни, за да предотвратим тежките последствия от климатичните промени. Но естествено, е, необходимо е да се види и е, отправен аспект. Е, какви са последствията върху хората е, в резултат на конкретни действия би трябвало е, да се направи една много солидна оценка на тези последствия от определени действия върху живота на хората. Европейският е, съд очевидно ще трябва да се занимава с подобни казуси в бъдеще и да търси причинно-следствената връзка в определени случаи, в които е, качеството на живота е много е, по-низко, отколкото е било преди взимането на определени мерки. Е, така че ние би трябвало да много амбициозно да обединим усилията си и да потърсим правилните стъпки и в енергийната политика, и в е, цялата политика, е, която водим в различни сектори, индустрия, земеделие и така нататък. Много важно е, естествено, да помислим за ефективни действия в борбата срещу климатичните промени, да потърсим амбициозен подход, по-амбициозен отколкото до сега, за е, опазване на ресурсите. Ще ви напомня, че Рио 20 не постигна успех, просто защото една голяма част от страните, членки на ООН, не са толкова ентусиазирани, както сме ние тук, държавите членки в Европейския съюз. Очевидно ще трябва да упражни малко повече влияние, малко повече натиск и е, би трябвало да бъдем съвсем последователни в е, тези наши усилия, за да можем да приобщим към нашите усилия и останалите държави членки. В крайна сметка, това е, е един много важен момент. Чрез технологичния трансфер да помогнем и на хората от е, по-слабо развитите региони да започнат активни действия за опазване на околната среда и в частност е, в борбата срещу промените в климата. Нещата са свързани естествено и с миграционните проблеми, и с определени политически проблеми, но ние трябва да обръщаме внимание на всички аспекти, защото вече сме наясно, че те са свързани. Идър ще помоля останалите колеги, които ще вземат думата, да бъдат максимално кратки, защото сме доста напред във времето. Сега бих искал да, дума, да дам думата на а, другия представител на Комисията по околната среда, госпожа Сато Хаси. Заповядайте. Thank you very much, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. В списанието Ньюс ти прочетох току-що, че все по-екстремни стават природните явления. Дори надвишава това, което преди се предвиждаше от учените. И това е доказателство за сериозността на ситуацията. Като цяло смята, че всички политики трябва да отчитат аспекта промяна на климата, това въжи и за политиката, насочена към опазване на правата на човека и въжи също и за външната политика. Тя също трябва да отчита промяната в климата. Когато слушах обсъждането за това колко е сложно да се актуализират международните споразумения по начин – който да отрази факта, че вече съществуват климатични беженци и че техният брой ще нараства, смятам, че въпреки, че политиките за намаляване на последиците от промяната в климата са твърде се приемат и се реализират твърде бавно, се оказва, че ние не сме подготвени да се справяме с последиците от промяната в климата. Един от ключовите проблеми е това как можем да накараме достатъчен брой хора да разберат, че ако не извършим промените необходими за смягчаването на последиците от промяната в климата, ще бъдем свидетели на нарастващ брой на климатични бежанци и много други последици от промяната в климата. Смятам, че е много жалко, че все още това не е направено и че статусът на климатичните бежанци все още не е официално признат и формулиран. Аз не съм специалист по международно право, но задавам въпроса. Какво Европейския съюз може да направи едностранно? Тоест, ако процесът е твърде бавен за признаване на този проблем на нивото на ОНЕ, какво можем да направим ние? Европейския съюз самостоятелно. Мисля, че трябва да обмислим този въпрос. И последно, смятам, че е много важно да говорим за възможността на това политиката за смечаване на последиците от промяната в климата да бъде обвързана с политиката за човешки права. Господин Дешутер говореше, например, за това, че програмата РЕД, програмата за засаждане на гори, води до това, че коренното население бива изтласкано от традиционните си територии. Също така, обаче, ако позволим да се изсичат гори, да загиват гори, това също нарушава правата на коренното население. Например, онези, които живеят в районите на тропическите гори те също по този начин се принуждават да напуснат територии, на които са живели свекове. Всяка една политика, насочена към опазване на горите и поглъщателите на въглероден диоксид, създава едни и същи проблеми. И ние трябва да решим този проблем. Мисля, че всички ние, които работим по политиките за намаляване на последиците от промяната в климата, трябва да гарантираме това, че тези политики отчитат аспекта човешки права. Госпожа Хаси, за вашата позиция, за интересните аргументи, които изтъкнахте. Е, maintenant, je voudrais passer la parole е, aux collègues membres de la sous-commission droits de l'homme Et la parole est à Madame Kiel Nielsen. Je vous en prie. Merci beaucoup. Благодаря много. Приветствам това сътрудничество между двете комисии. Бих искала да се спре на два въпроса, които бяха засегнати и които ме интересуват, а именно въпроса за корното население. След няколко дни ще приветствам такава делегация по моя покана ще има кръгла маса по правата на кореното население. И ще се говори за последиците от някои човешки дейности, в Френска Гвиана, която има много голямо биологично разнообразие. Какви са сериозните последици от, за хората, тъй като се използва живак ежедневно, което води до унищожаване на рибни запаси, до малформация в новородените деца и прочие. И струваме се, че Европейския съюз трябва да прави повече интерес към тази трагедия. вътре в Европейския съюз, е, ние усещаме ефекта от е, човешката дейност е, върху кореното население. Имам предвид и сондажите в Гвиана, в търсене на петрол. Там тези сондажи достигат все по-голяма дълбочина поради развитието на технологиите, което засяга много от корените жители, които се изхранват от риболов. На второ място, почти всички, които направиха презентации, говориха за това, че най-уязвимите хора са най-силно засегнати, например, дребните фермери, кореното население, че трябва да обърнем повече внимание на тези категории. Читам, че най-уязвими са жените, и трябва да имаме предвид, че има проучвания, които показват, че по-слабо отговорни за климатичните промени са жените, но те пък същевременно с това са и в първите редици на засегнатите от тези промени. Парламентът неодавна прие доклад за жените и промените в климата. Тези, които не са се запознали с този доклад, би ги насърчил да се запознаят с него. Робинсън разгледа този въпрос на международна конференция, когато става дума до достъп до вода в определени региони, например в Сахел. Момичетата са тези, които трябва да носят вода и то все по отдалечени източници. Последиците от промените в климата са пряки, свързани с достъпа до образование. Това е само един пример. Бих ви приканила да помислите и по този аспект за равенство между половете. Това ми се струва изключително важно. Правата на човека, да, разбира се, трябва да продължим в тази област, но трябва да държим особено сметка за правата на жените, тъй като те са сред първите жертви те са и част от решението. Има множество примери, които показват в регионите, които са засегнати от природни действия, бедствия или климатични промени. Именно Сдруженията на жените намират най-уместните решения. Затова те трябва да бъдат включени в провеждането на климатичната политика. В заключение искам да а, а, отдам дължимото и на колегата, който свърши много работа в това отношение. Благодаря, госпожа Кил Нилсен. Ако няма други желаяща да се изкажат... А, госпожа Ламбер. Аз съм... А, не съм член на никоя от двете комисии, но аз съм председател на делегацията за връзки с Южна Азия. Множество от държавите от този регион бяха цитирани, например Малдивските острови, където има един въпрос, а, като в Кирибати и други места, който засяга цяла страна, която трябва да се изнесе. И това не е въпрос за индивидуални права на човека, а по-скоро въпрос на права на цяла нация, което поставя и някои доста интересни въпроси в дебата. Освен това, там е включен Непал, Хималаите, Бангладеш. Едно от нещата, което искам да подчертая тук, е нуждата от добро управление. Беше спомената Нигерия. Нигерия е изключително богата държава, с изключително бедно население. В делтата на Нигер има огромна корупция и това е част от проблема. Нигерийското правителство не може да се справи с вътрешните си проблеми, които са засилени и от ролята на бизнеса, който оперира там. Едно силно по-управление, инвестициите, които се правят от Европейския съюз много страните, допринасят за решаване на проблема. В Бангладеш се губят територии поради засоляване, поради наводнение и прочие съществува проблем с експлуатирането на природните ресурси от военните също в някои региони. Правителството вече не води хората, живеещи в тези територии, като корени жители. Това също поражда редица проблеми. Има също и население от Бирма, дахинга, срещу които има дискриминация в собствената им страна и те се изтласкват от нея. И те също се заселват в региона Чиригон. И така, по какъв начин да разделим тези проблеми? Едва ли има един единствен отговор на тези проблеми. Проблемите са свързани по-скоро с управлението, как да използваме наличните инструменти, за да можем да се справим с някои от е, тези изключително сложни проблеми. За мен представлява интерес да чуя отговорите на някои от участниците е, в е, тази дискусия. Някои от аспектите са екологични, други са климатични, Днес забелязах, че тези две думи се използват взаимозаменяемо, както и въпросите за миграцията и беженците, а никой не споменава за вътрешно разселените лица, което ще бъде проблеми на Европейския съюз. Благодаря, госпожа Ламберт, тъй като доста напреднахме с времето. Ако няма други желащи да се изкажат, бих дал думата съвсем накратко на унези, които искат да отговорят на поставените въпроси и направените коментари по време. Госпожа Стокевич има думата. Съвсем набързо. Съвсем накратко. Да, съгласна съм с вас, че корупцията тук е много важен проблем. Но веднага ще кажа, че за тангото трябва двама души. И ние работим много сериозно по въпроса за правната и финансова отговорност на тези фирми, които извършват нарушения на човешките права, нарушават екологичното право. В момента Генерална дирекция вътрешен пазар подготвя законодателство за докладване за корупцията и задължително докладване ще бъде част от това законодателно предложение. Мисля си, че това ще доведе до промени. Това, разбира се, няма да бъде решението, но поне първата стъпка в посока към решението. Да, заповядайте. Съвсем накратко ще се върна към два въпроса. Въпроса за жените. Съгласен съм, само че бих казал жени и деца. Навсякъде не е и също винаги жените и децата са най-засегнати и най-пострадали. Що се отнася до въпроса за управлението, да, абсолютно съм съгласен, че доброто управление е основополагащ фактор във всички сектори. И мисля, че това трябва да бъде на преден план в нашите съображения и в нашето обсъждане. Вие говорихте за вътрешно разселени лица, климатични беженци, мигранти и това, че тези понятия се използват като едно и също. Точно за това говорих аз, че нямаме дефиниция. И това, което трябва да направим в Европейския съюз, е не да се стремим към най-малки общ знаменател, а към най-големи общ знаменател. Трябва да помислим как да улесним надлежното реагиране, защото като нямаме правни дефиниции, не можем и да реагираме надлежно. Благодаря ви. Yeah. Okay, very briefly and и... Съвсем накратко. И накрая госпожа Корнел, ако тя иска думата. Е, е, Относно работата на Съюза по миграцията и промените в климата, трябва да видим е, какви са инструментите, с които разполагаме. Има също и право, свързано с вътрешно разселените лица. В Африка има такива размествания на населението поради сериозни проблеми с климатичните промени, нещо, което все още не съществува в Европа. Необходимо е да има рамкова програма за климатичните разселени лица. С това приключваме този дебат. Всъщност първата част от нашия дебат. А сега ще преминем към обсъждане на друг важен аспект, а именно предизвикателствата За защитниците на екологичните права знаете, че защитниците на екологичните права работят по различни аспекти за опазване на гражданските, социални, културни, економически права. Те имат тясна връзка с, с опозицията в доста страни и това не им позволява свободно да изразя, изпълняват своите права. Подложени са често на преследвания, на, има липса на разбиране, на важността на работата, която те осъществяват. Ето защо подкрепата за тях, е, помощта, която обществото може да му каже в тяхната мисия, са толкова важни, за да се постигнат ефикасни резултати от техните усилия. Знаете, че Европейския парламент прие резолюция, която е насочена именно към защитниците на екологичните права. През 2010 година беше прията тази резолюция. Това е подкрепа от страна на Европейския парламент, както в политическо отношение, така и като апел за оказване на подкрепа от Европейския съюз чрез различни средства. Искам да дам думата на съпредседателят ни господин Гербранди, който е заместник председател на комисията по околната среда. Имате думата, господин Гербранди. Благодаря ви, господин Метин, за вашето уводно слово. Ще бъде много кратък, защото тук имаме сред нас експерти, които искаме да чуем. Всеки ден четем във вестниците, че хора, които се борят за своите права и се борят за правото си на чистоколна среда, са заплашвани, а понякога дори и убивани. За съжаление, са с все по голямото изчерпване на световните ресурси и увеличаването на цените за тях се увеличава и натиска върху онези, които защитават екологичните права. За мен е чест да бъда съпредседател на тази част от нашето заседание. По тази причина и Очаквам с голямо нетърпение да чуя нашите експерти. Давам думата на госпожа Магда Сърби от Friends of the Earth за Европа думата, за да направи тя своето изложение. Eh, Благодаря, господин председател. Благодаря на организаторите за поканата. Моята колежка Марта Зокби е координатор за Европа. Аз съм координатор на програмата за екологичните активисти на международно равнище. Ние всъщност представляваме една и съща организация. Позволете ми първо да спомена този много важен европейски демократичен инструмент, е, инструмента за е, правата на човека, на когото много дължим. В е, нашата организация влизат 76 екологични групи от 74 държави членки. Имаме и няколко локални групи в различни части в света. Инструментът, който споменах, Европейският инструмент за правата на човека, е изключително важен за нас, защото ни помага да бъдем по-активни, именно когато се нарушават е, правата на човека във връзка с дейността на нашите активисти или на нашите партньори в тази сфера. Екологичните активисти работят в една много рискова, много опасна среда. Това междувременно вече е документирано. Маргарета Сакая, която е специален е, докладчик е, по темата съдбата на екологичните активисти, многократно го е изтъквала, написала го и в доклада си. Особено в е, цементния бранш, в е, водно-електрическите централи, в е, минодобива, в ядрените централи, изобщо в добивните индустрии най-вече се забелязват най-много нарушения на правата на екологичните активисти, е, може би и защото те са най-активни там, тъй като там съществува реално най-голяма опасност за здравето и за живота на хората. Именно е, работещите там активисти е, много често стават жертва на полицейско насилие по време на демонстрации. Има един доклад на Global Witness от 19 юни тази година – в който се посочва, че има все повече нападения срещу екологични а, активисти, а, които а, демонстрират а, не толкова за собствените си права, колкото а, в защита на правата на работещите в определен сектор или а, на живеещите в даден регион. Няма систематизиране информация за подобни случаи в редица страни. Няма и международно наблюдение, няма така, такава система за мониторинг на международно равнище. Но при всички положения на много места в света активистите стават жертва на насилие. Те нямат и възможност да е, сезират е, съда в повечето случаи. Така че е, нарушенията на техните права остават невидими за останалите, неясни остават, неизяснени остават и извършителите. Много случаи има и в Азия, но междувременно е, в някои региони в света, е, като има е, подадени искове в съда, именно от страна на екологични активисти, нашата организация Мигос де Латиера положи много усилия и в това отношение е, вече се забелязва напредък в Индонезия, в Филипините, Папуано е в е, Нова Гвинея, в Уганда, в Мусамбик и така нататък. Хондурас и Перу също, Танзания, Бразилия. Става дума за нарушения на правата на човека, които се посочват съвсем конкретно и ясно в доклада на за нарушенията на правата на човека. Оказва се, че позицията на екологичните активисти е, е особено уязвима. В е, Хондурас е, през 2009 година ситуацията се влуши, също и в Колумбия, в Перу. Имаше протести срещу проекта Коно. Е, там е, също имаше при демонстрации и протести е, екологичен активист, който пострада тежко и извършителите на тези нарушения обикновено всъщност са помощници на мултинационални концерни, които се населяват от индогенно население. Всъщност става дума за обсебване на чужди територии, за завладяването в Малайза, в Колумбия имаме такива случаи. Обикновено това са региони, които са и много богати на природни ресурси и затова са изключително интересни, именно за тези концерни, които работят в сферата на добивната промишленост. Редица примери имаме за такива случаи в Индонезия, Малайзия, Малайзия Колумбия – но също и в е, Южна Африка, в Мозамбик. Така че екологичните проблеми там се стоварват на практика директно на плещите на местното население, на индогенното население. Би трябвало да се е, да си даваме сметка, че по линията на споразуменията за свободна търговия е, на практика се стимулират инвестициите. Както и чрез е, инструмента за решаване на спорове във връзка с инвестиции политическия диалог, който се води и пътната карта, за споразумение с Колумбия, за свободна търговия, са всъщност твърде слаби инструменти. Бих казала дори, че са недостатъчни инструменти, защото те не позволява да се фокусираме всъщност върху същинския проблем, върху преките инвестиции на мултинационалните фирми и концерни. Това поставя с още по-голяма сила въпроса и също времено трябва да си даваме сметка, че международната економическа и финансова криза засили проблемите. Концерните, фирмите, е, големите индустриалци стават все по-активни, все по-агресивни в своите действия е, в резултат на кризата и е, прогонват безапелационно индогентното население, нарушават екологичния баланс, замърсяват водите, почвите и поставят хората на практика в е, е, нечовешки условия. Непрекъснато установяваме, че всичко това се извършва с е, участието на държавния елит до голяма степен и с помощта на манипулации чрез медиите. И всичко това на практика формира една определена агресивна култура на инвестиции. Действа се с какви ли не средства? С клевети, с очерняне, с лъжливи твърдения, с измама. Наблюдаваме освен това и милитаризация на частните е, охранителни фирми, как, е, фирми, както в е, е, Латинска Америка, така и на Филипините. Имаше и бунтове срещу правителствата, които е, не зачитат правата на индогенното население, да кажем, в е, Хондурас и Парагвай. Действа се срещу екологичните активисти, защото е, в крайна сметка е, управляващите знаят, че нещата са свързани с едно общо социално недоволство. В някои е, страни бе е, прието едно антитерористично е, законодателство, но това засили проблемите, тъй като една част от е, нарушенията се подвеждат именно под е, е, така, понятието борба срещу държавата или терористични подмолни действия срещу държавата. И така, подчертавам, че е, Нарушенията са много масивни, драстични, много често се установяват, безспорно, а също времено установяваме и едно пасивно отношение на правителствата и на компетентните органи в съответните държави. Това, което нашата организация си е поставила като цел е да сенсибилизира обществеността в съответните страни и там, където се използва груба сила, където се използва насилие, ние издигаме високо глас в защита на нашите активисти. Никога обаче не отговаряме на силата с сила. Нашите средства са мирни ние се опитваме да запазим качеството на живот, качеството на околната среда в името на хората. Природните ресурси за нас са изключително важна тема, така както и свободата на словото, свободата на изразяване. Ние сме изключително внимателни и бдителни, защото нещата са свързани естествено и с финансовата ситуация и преобладаващите економически и финансови модели, които най-често водят именно до явлението, което ние наричаме лишаване на хората от правото на собственост върху земята. Да, а инак екосистемите в света на много места са застрашени, но особено силно застрашени са те там, където много агресивно действат мултинационалните концерни, за да експлуатират природните богатства на определени региони. Това е нашата кауза. Това, за това се борим. Е, борим се за околната среда, за природата и за правата на хората. Благодаря ви, госпожо Цопи. Дадох ви няколко повече, повече минути, отколкото се предвиждаше по нашето разписание. Но тъй като, за съжаление, господин Ван Мунто не успя да дойде в Брюксел поради визови проблеми с САЩ, ние имахме малко повече време. Следващият оратор, и надявам се, че той е тук, това е господин Патрис Ленорман от Европейската комисия. Вие работите върху финансирането на конкретни инициативи за подпомагане на дейността на защитниците на екологични права. С нетърпение очакваме да чуем вашето изложение. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че мога да бъда доста кратък. Първо, исках да подчертая, че този въпрос е важен и това всички разбираме. И когато става дума за инструмента за човешки права и демокрация, ние получаваме информация от а, самите защитници на екологични права и от нашите делегации. И трябва да ви кажа, че този проблем е един от най-сложните. Наблюдаваме такива тенденции като отвояване на броя на убитите протестиращи срещу изсичането на горите. Казах, че проектите в тази сфера са особено сложни. Искам да потвърдя това, което каза представителката на организацията Приятели на земята. И ние Проектите не само са сложни, но те са и направо опасни защото вие разбрахте и вие знаете, че се убиват хора. И за това през следващия финансов период 2014-2020 година защитниците на екологичните права, екологичните права като цяло е, са застъпени много по-силно тъй като това е една сложна област и става все по-сложно да се работи в тази област. Да, чух, че информацията е фрагментирана и че няма достатъчно информация. В 44 страни проблемите са много сложни. Тук се говореше за Рио, но и в Бразилия стават над 300 убийства годишно на защитници на екологичните права. Раздробената, изолирана информация означава, че случаите са много повече. Ние знаем за Бразилия, знаем за Филипините, защото получаваме там достатъчно информация, но има случаи, за които ние просто така и не разбираме. Затова е важно да има повече информация, включително и за насилието, прилагано срещу защитниците на екологични права. Много е важно да има проекти за защита на човешките права, които са посветени на защитниците на екологичните права, на защита на тези права. Ние подкрепяме нашите делегации, така че те да поддържат по-добри контакти с гражданското общество и с защитниците на екологични права и да ни предоставят повече информация. Когато става дума за подкрепа, първа, както и всички правозащитници, защитниците на екологични права има достъп до финансиране от Европейския съвет. Ние се стремим към някакви тесни дефиниране. Проектите, които се финансират, могат да бъдат свързани с информационни кампании и с представителство в съда, когато става дума за убийства, подкрепа на местни неправителствени организации. Тоест ние работим по много широк спектър проекти, финансираме много широк спектър проекти. Инструментът ни става все по-всеобхватен и ние финансираме специализирани проекти, също така имаме и механизъм за предоставяне на безвъзмезна помощ в малки суми. Това, например, е помощ за тези хора, които имат нужда от защита, дори чрез физическа защита а, или преместване на безопасно място, или за получаване на медицинска помощ. Ние имаме в момента Шест такива процедури, които се отпускат на такива правозащитници. Един от тях е за предоставяне финансова помощ на семейство на убит защитник на екологичните права. И тези проекти се реализират в много страни, Камбоджа, Русия и много други. И просто трябва да получим заявка от неправителствена организация и може много бързо да реагираме нямаме никакви ограничения, стига да имаме достатъчно доказателства. Също така ни имаме вече обявена вече имаме обявена покана за участие в заявка. Участие и подаване на заявки за финансиране на проекти. Очакваме да получим много повече заявки за проекти, отколкото можем да финансиране. И за това ще продължим с тази дейност през 2013 година и очакваме също да продължим с тази дейност през 2014-2020 година. Очакваме бюджетния орган да даде възможност да получаваме повече финансиране, защото ние разбираме, че ние се конкурираме с други проекти и програми за финансиране и разчитаме на парламента за разбиране и подкрепа. Благодаря ви много, господин Ленорман, за вашето много ясно изявление. И преди да дам думата на моите колеги, имам един въпрос. Вие дадохте много прагматични примери за това, как Европейската комисия действа на място, действа реално. Подкрепям това от все сърце. Вие говорите за приоритетите на комисията и за това, че комисията придава все по-голямо значение на подпомагането на защитниците на екологични права. Какви са тези приоритети на политическо ниво? Защото, разбира се, може много неща да правим на място, но ако няма достатъчно подпомагане на политическо ниво за страните да се справят с, този, с същия този проблем, е много трудно да се постигне реален напредък. Дали Европейската комисия или държавите членки на министерско ниво, дали те също придават същото значение, приоритетно значение за подпомагане на защитниците на екологични права. Ще отговоря, но по политическа част ще дам думата на колегата от Европейската служба за външна дейност. Стратегията прията на 25 юни включва изрично визиране на защитниците на, екологично, на екологични права. Това от политическа гледна точка е много важна стъпка напред, също така това въжи и за съвета. Политическата подкрепа е едно нещо, реалната помощ на място е друго нещо. Затруднението е свързано с това, че социалните и правните проблеми са изключително сложни и за това, разбира се, политическата подкрепа е много важна – и колегата ми от Европейската служба по външна дейност ще говори за това, но е много важно да бъдат осигурени и финансови средства, за да може да се действа на място. Председателя, благодаря ви. Бих искал да дам думата за въпроси. Дали има желащи да зададат въпроси или да се изкажат? Господин Обилс. Имам един въпрос към представителката на приятели на Земята. Говорихме за взаимната връзка, за това, че е много фрагментирана ситуацията, че хиляди организации се занимават с защита на човешките права, околната среда, от друга страна е Европейският съюз. Мисля си, че Вселената, която е като калейдоскоп е Вселената на неправителствените организации, е нещо, което твърде трудно се подава на някакъв единен формат, на някакъв единен диалог, така че оставям това на страна. Всъщност всичко свежда това какви проблеми изникват и как хората реагират на тях, как те се борят срещу тези проблеми. Тоест, трябва да се стремите да обедините онези, които се борят за едно и също, т.е. за екологичните си права. И сега конкретният ми въпрос във връзка с Европейския съюз. Кой е телефонния номер на Европейския съюз? Мисля си, че това го беше казал Кисинджер. Така че наистина много често имаме сериозен проблем, но дали ви има телефонен номер в Европейски съюз, номер на, кого, на който да се обадите? Nosotros, е... Да, имам е, телефонен номер това, което правим, е да разглеждаме въпроса в неговата цялост, а, не само първо причините, които водят до насилие срещу правозащитниците. И това насилие се задълбочава напоследък. Ние имаме в Европа бюро, което се опитва да обхване всички сектори, които бяха споменати. Ние се опитваме да оказваме натиск Работим също срещу заграбването на земи, Обсъждаме тези проблеми с ФАО, когато става дума за продоволствената политика. Работим също и в областта на правата на човека, които са свързани с промените в климата. Тоест имаме един холистичен подход. Що се отнася до закрилата на правозащитниците, ни обръщаме особено внимание, особено през последните месеци. Защото искаме да защитим себе си, както своите съюзници, да защитим засегнатите общности, кореното население, които от своя страна пък опазват екосистемите. За това става дума за един холистичен подход и ние започнахме да го развиваме последните месеци имаме действително телефонен нормен, но търсим общия глобален подход. Благодаря. Един от новите телефонни номера е номера на Европейската служба за външна дейност. Искам да помоля представители да кажа дали е готов да вдигне телефона. Разбира се, господин председателю. Искам да започна с нещо по-общо. Както каза господин Лемонт, изключително важно е да се защитават правозащитниците, включително тези в екологичната област и това трябва да се прави и на политическо ниво, в допълнение към това, което се прави на ниво конкретни проекти. Европейската служба е готова, имаме много конкретни основни насоки в тази област, прияти през 2004 година и в стратегическата декларация по правата на човека бяха потвърдени тези принципи защото а, действително Европейския съюз ще засили своята подкрепа за правозащитниците, предвид на засилващите се нападения срещу тях. Основните насоки за правозащитниците са заложени в подробен документ, включени са множество дейности, когато става дума за конкретни случаи, за конкретни заплахи, ние извършваме чести демарши в страни, с които сме в контакти. Мисиите на Европейския съюз също имат задачата да провеждат срещи с правозащитници, да обсъждат положението с правата на човека, да имат тесни контакти с тези правозащитници, да посещават местата, където работят, както и да посещават такива правозащитници, които са под домашен арест или е, в е, затвора. Три действия са предвидени в е, плана за действие за ефективна подкрепа на правозащитниците. В това отношение, може би, най-важното е, в отговор на въпроса, е, че в този план за действие се съдържат подробности за контакт, лицата за контакт в делегациите на Европейския съюз и това се прави на нарочен уебсайт, така че правозащитниците могат да се обърнат за помощ при необходимост към тези лица за контакт. В повечето страни означава, че трябва да имаме един телефонен номер за подобни цели. Тъй като трябва да приклю... трябваше да приключим тази среща преди 10 минути, предлагам да дам думата на съпредседателя госпожа Локпилер за заключителни думи. Благодаря ви много. Искам също да благодаря на Комисията по околната среда на Европейския парламент за това, че беше съдомакин на това изслушване. Струва ми се, че днес след обед получихме много предложения, какво може да се направи съвместно за насърчаване на спазването на правата на човека. Не само да има специален репортер, докладчик на ООН, но и какво можем да направим ние конкретно при реализирането на Европейския план за действие. Има множество идеи, по които можем да работим съвместно. И както беше казано от съпредседателя в самото начало, трябва да се фокусираме повече, може би, за повече синергия между външна политика на Европейския съюз, екологичната, климатичната политика, затова отново искам да благодаря на всички експерти. Съжалявам, че не присъствах на всички изказвания, свързани с защитници на екологичните права, защото трябваше да присъствам на друго заседание. Става дума за среща на звено в Европейския парламент, в което се объединяват всички които работят по въпросите на демокрацията и правата на човека в Европейския парламент. И аз предложих да се фокусират върху мрежата лауреати на наградата Сахаров. Освен това, как можем да се осигури нужната финансова и друга подкрепа на правозащитниците. Считам, че това би било добре вземащите политическите решения. Председателския съвет също подкрепя тази идея. В Европейския парламент по този начин ще имаме също един единствен телефонен номер за целта. Като господин Обилс, е, искам да кажа, че се надявам, <clears throat> че защитниците на правата на човека ще могат да получават по-различен отговор от този, който е получил Кисенджера. И така приключваме работата по а, тази точка и преминаваме по-нататък под точките, включени в дневния ни ред. Oh, now, um, we come... И така, преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно годишния доклад на Европейския съюз е, за правата на човека и демокрацията по света през 2011 година. Искам да приветствам с е, добре дошъл Марчей Поповски, заместник генерален секретар на Европейската служба за външна дейност. Радваме се, че върховният представител можа да представи годишния доклад по време на юнската парламентарна сесия. Това улеснява значително нашата работа. Освен това, многократно сме искали по отношение на годишните доклади да имаме един по-системен подход, включително включването на индекси и критерии за изпълнение на трети страни, за да се подобри изпълнението. Следя тези дебати вече от 3 години и винаги казваме това. Това е важен критерий за работата, която осъществяваме. Считам, че е добре, че сега разполагаме с новия план за действие за правата на човека от юни 2012 година. Той поставя нов акцент върху наблюдението и улесняването на този мониторинг. Съжаляваме, че една от предходните препоръки на Европейския парламент не беше включена в годишния доклад. Става дума за човешките права и развитието като отделен раздел. Но мисля, че бихме могли да доразвием този въпрос и да постигнем определени резултати в това отношение. Господин Донскис е много по-добре запознат с тези въпроси, и той ще ни запознае с становището на парламента по доклада, но първо давам думата на господин Поповски за встъпително изказване. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази възможност. Годишният доклад беше одобрен на 25 юни по същото време, когато е добре известния пакет по човешките права, така че наистина изборът на време беше много подходяща. Така че, както вие споменахте, докладът вече беше представен на 12 юни в пленарната зала на Европейския парламент и обсъден. Както и преди, годишният отчет описва нашата работа, както на двустранна, така и на многостранна основа и обобщава ситуацията с човешките права и демокрацията и нашето реагиране на събитията. Върховният представител даде примери с Бахрейн и Монголия като примери за това, как последователно действа Европейския съюз. Също така преговаряме с САЩ във връзка с отмяната на смъртното наказание, подкрепяме парламента на Киргистан. Годишният доклад показва как наистина може да се постигна промяна Разбира се, вие знаете за това, но има опасност, че цял тази дейност може да се приема за даденост. Котишният отчет е полезен източник на информация и е важно да се гарантира това, че този доклад продължава да бъде важен и актуален инструмент. Първо нека да се обърнем към първия доклад от 1999 година. И по този начин може да видите какъв напредък сме постигнали. Включихме всичките годишни доклади на Европейския съюз на сайта на Европейската служба по външна дейност. Може би това също ще е интересно, за да се направи сравнение. За да отговорим на пожеланията на парламента, включихме специален раздел по свободата на религията и вярванията. Нещо, което от е, жизненно важно значение за развитието на свободните общества. Този въпрос е особено актуален в светлината на арабската пролет имаше някои много тревожни събития през 2011 година. Нетолерантност, дискриминация, насилие, особено последните събития в Нигерия са един показателен пример. Също за пръв път докладчика съдържа раздел за международното хуманитарно право, нещо, което беше тема на редица европейски инициативи и ангажиментите, които по Европейския съюз на 31-та конференция на Организацията на Червения кръст и Червения полумесец. И също така сега се очаква че ще използваме годишния доклад, за да се отчитаме за нашата дейност. Тоест, годишният отчет е също така инструмент за оценка. To, to, um, uh, По този начин ще можем да се отчитаме за това как изпълняваме пакета за човешките права. И целта на годишния отчет разбира се, продължава да бъде да предоставя информация за дейността на Европейския съюз, т.е. той е доста дескриптивен. В продължение на години до години докладът е ставал с все по-високо качество. Има желание този доклад да бъде по-скоро като един дочет, който правителствата представят на националните парламенти, но това ще изиска много повече ресурси. Нещо, което не бих могли да си позволим в сегашните економически условия. Затова мисля, че трябва по-скоро да средоточим върху реалната дейност, реалните постижения, а не само върху отчитането. Но разбира се, това не означава, че не трябва да стремим към по-системно отчитане. И добре ще бъде да се постигне съгласие върху една по-рационална основа за бъдещи отчети. С нетърпение очакваме вашите възгледи както на докладчика, така и на другите членове на вашата парламентарна подкомисия, така че да можем да отразим вашето мнение в бъдещата ни дейност и отчети. Благодаря. Сега давам думата на господин Донскис. Благодаря ви, госпожо председател. Смятам, че наистина е много сериозно начинание да се изготви такъв доклад. И Разбира се, отчета не е просто някакво ретроспективно наблюдение, наблюдение за това какво се е случило в миналото, но също така това е един вид стратегия, която не на последно място е посветена на това как нашите инструменти да служат на бъдещата ни политика. За това бих искал да изкажа благодарност на върховния представител на Европейската служба в външна дейност за това как те представиха годишния отчет за човешките права на пленарното заседание през юни. Нашето сътрудничество и двугодишния доклад за ситуацията с човешките права по света са от решаващо значение. С нетърпение очаквам към това да работим не само по някои по-очевидни случаи на нарушаване на човешки права, но също и по някои по-невидими, по-трудно видими нарушения на човешките права, които подлежат на дебат и до уточняване. Смятам, че трябва да поставим такива въпроси, например, селективно правосъдие или политически мотивирани съдебни процеси, цензура, е, употребата на психиатричното лечение за политически цели – социално и културно изключване. Също така изкушението някои нарушения на човешки права да бъдат обвързани с някаква национална специфика и национална чувствителност или също примерно маскирането на омраза към определени общности като също нещо културно обословено. Смятам, че у нези нарушения на човешките права, които са свързани с нарушаването на правата на жените и децата, оскърбяването, унижаването на хората и на човешко достоинство, трябва също да бъдат в центъра на нашето внимание. И смятам, че Европейската служба по външна дейност също така обръща внимание на тези нарушения, като по този начин дефинира нашите приоритети, инструменти. И смятам, че нашето сътрудничество е един опит за изготвена стратегия човешките права да бъдат включени във всички аспекти на нашата политика. Политика на 21 век. Благодаря ви. Thank you, Mr. Donskis. Благодаря, господин Донски. Са има ли други, които биха желали да се изкажат? Госпожа Вержия. Не мога да стоя без да се изкажа целият следобед. Няма да кажа кой знае какво защото този доклад се разглежда съвсем в края на днешния следобед. Благодаря. Последва френската версия се вижда, че това е документ, който е много полезен по начина по който е, е изграден, по начина по който е развит. Е, това е също документ, който се вижда, че е в развитие и бихме могли да поработим по определени аспекти. Искам да посоча някои противоречия в части от доклада, но може би това е по-скоро редакционен въпрос. Искам да реагирам на казаното господин Домбровски. Донскис, ресурсите, които са използвани за този доклад не са пропиляни, тъй като става дума за прозрачност на политиката в тази област. По отношение на гражданите на гражданското общество в Европейския съюз и други държави, това е нещо, което е от особена важност. Дори в този труден контекст, ресурсите, които са използвани, са ресурси, които са добре изразходвани и в бъдеще могат да доведат до допълнителни ползи. Okay. Председателката, благодаря. Господин Поповски, бихте ли искате да направите заключително изказване? Искам да благодаря за положителното ви изказване. Признателни сме ви за това. Искам да се спра на нещо казано от господин Донски, че става дума за най-видимите нарушения, но не непременно за най-тежките нарушения. Това е на нашето внимание. Мога да ви приведа много примери, когато сме реагирали на сериозни нарушения на правата на човека, които не са чак толкова видими. Например, насилието в Сирия, също някои изказвания на министъра на правосъдието в Афганистан за обежищата за жени. Тук върховният председател, представител много бързо ясно реагира. Също въпроса за селективното правосъдие беше поставен В Киев също се сътрудничим с uh, Относно изготвянето на доклада, не искам да бъде разбран погрешно. Не бихме искали да намаляваме своята дейност, просто искаме да сме реалисти. Знаем, че няма да не се отпуснат допълнителни ресурси. Трябва да се спаваме с това, което имаме но това не трябва да се прави за сметка на качеството. Благодаря ви. Председателката, аз също благодаря. Господин Донскис е, ще е, има много горещо лято, трябва да работи по доклада. Струва ми се, че не сме получили от всички политически е, групи информация по доклада. Можем да преминем сега към следващата точка от дневния ред. Господин Поповски ще остане още малко. Става дума за преглед на стратегията на Европейския съюз за правата на човека. Вие получихте първият проект на доклада на господин Тавариш. За сега съществува само в английската версия, но през септември ще е на разположение на всички официални езици. И така, искам сега да дам думата на господин Тавариш. Благодаря ви много. Благодаря на господин Поповски за това, че е тук. Благодаря на всички колеги, благодаря на секретарията, на съветниците, на всички, които работиха по доклада. Ние се опитахме свършим широко обхватна работа. Това, което обсъждаме на този етап е само един проект. И аз съм а, открит да чуя предложения за доработване на този проект, а, когато се върнем от лятната вакансия, а, за да можем да започне работа по измененията, след като имаме превода на текста. Общо казано, Европейският съюз се намира в парадоксално положение. Понякога ние осложняваме институционалната структура със създаване на нови органи, агенции, осложняваме отношенията между тях и същевременно засилваме амбициите си, особено, що се отнася до външните дейности. Действително, кризата ни удари и ние не знаем дали натиска, по който е поставен сега Европейския съюз, ще позволи той да излезе от кризата по-силен или по-слаб. Но начина по който се възприема Европейския съюз навън също е под въпрос. Тоест, ние имаме повече а, амбиции да бъдем по-влиятелни, да по-ефективни в външната ни дейност, а от друга страна, трети страни ни разглеждат а, като а, отслабени. И това е свързано с цикъла на изграждане на институции в Европейския съюз, който не беше синхронизиран с економическия цикъл. Забелязвам това в моята страна Португалия, която беше засегната от дълговата криза. Понякога програмите ни в областта на правата на човека не се стиковат с реал политиката по отношение на трети страни. Забелязвам обаче това и е в други страни, такива, които се развиват в рамките на Европейския съюз и сключват споразумения заради липсата на достатъчно собствени ресурси с страни, с които имаме проблеми по отношение на правата на човека. Намираме се в положение, при което е необходимо да огледаме нещата по-внимателно, и тази ситуация не може да се разреши само чрез а, а, общи изявления за това какъв свят бихме искали да се изгради. Не можем да го решим и ако отидем в другата крайност, а именно бъдем прекалено прагматични, прекалено гъвкави, да се справим първо с кризата и след това с правата на човека. Разбира се, това не са действията, които бихме искали да се предприемат в този порядък от парламента. Текста, който получихме от комисията, от службата за външна дейност, ние работихме по него. Съобщението по правата на човека и демокрацията от миналата година, като въпрос, който е в същността на външните действия на Европейския съюз, е текст, който е все още в доста начален етап и би могъл да се доразвие но има насърчителен напредък в по-новите текстове, относ, особено в плана за действие, проекто декларацията, която обсъдихме в контактната група. Има насърчителни действия и в смисъл, че ще има специален представител на Европейския съюз по правата на човека. Всичко това ще доведе до разрешаване на доста проблеми, за които споменахме в началото. В моя проект аз се опитах да очертая най-общо как трябва да изглежда една бързо действаща политика в областта на правата на човека, бързо действаща външна служба, Няма достатъчна гъвкавост обаче, Надявам се, че новата стратегия ще ни позволи да действаме по-бързо горещи точки на света и че ще можем по-добре да се координираме, за да намерим дипломатическо и политическо решение. Това е още един въпрос, че действията ни трябва да бъдат бързи и трябва да се съобразяват е, с реалностите на променящото се съотношение на силите в световен мащаб, както и по какъв начин се възприема влиянието на Европейския съюз. Нещо, което създава безпокойство и е отразено в е, седма точка, във всички останали точки между 10 и 13, както и в останалата част на доклада. Някои други безпокойства са свързани с последователността, с кохерентността. Това е нещо, което безпокои тази комисия, изобщо Европейският парламент. Това е отразено в точки между трети и девети параграф. Това е за последователността на политическите мерки, които се предприемат от държавите членки Европейския съюз. Понякога действията на, европейски, на държавите членки подкопават действията на Европейския съюз в областта на правата на човека. Аз вече дадох пример. Когато някои страни, поради недостиг на природни богатства, сключват споразумения с други държави, или пък позволяват да се изкупува дълга им от трети страни, които имат лоша репутация относно спазването правата на човека. Ние знаем, че гласът на Европейският съюз може да не бъде чут, ако държавите членки действат а, преследвайки съвършено различни политически цели. Необходимо е да говорим с един глас, за да бъдем ясно чути вътре в Съюза и в държавите членки. Разбира се, за да постигнем това, ще спомена последната група безпокойства. Спазването на правата на човека започват отвътре, Тоест, е, ние трябва да почистим е, собствената си къща, фигуративно казано. Имаме нови отговорности по Лисабонския договор, има промяна във външния свят, е, има нови органи в европейските институции. Трябва също да мислим и за най-добрият начин за действие в междуинституционално отношение. Аз не бих искал само да говорим а, с другите институции, но и вътре в Европейския парламент, който не се е променил особено след Лисабонския договор. Имаме множество нови задължения, но все още не сме се адаптирали вътрешно за справяне с а, това натоварване. Ние говорим за промяна на системата на дебатите по спешната процедура, да имаме заместник е, председател на парламента във всяко от постоянните делегации, които се занимават с правата на човека в определени региони, да има връзки с нашата подкомисия, за да можем да следим какво се случва по света. Също много важно е по какъв начин да следим клаузите за спазване на правата на човека при сключване на споразумения с трети страни. Нещо друго, свързано с проекта. И в заключение, има въпроси на правата на човека, които не са лесни, как да ги направим по-ефикасни, как да имаме мониторинг на ситуацията с правата на човека, когато се подписват споразумение с трети страни или регионални организации. Струва ми се, че е необходимо да имаме една постепенна система а, за предупреждение на трети страни, която а, да им казва, че споразумението е поставено под риск. Защото ако бъде канцелирано едно споразумение, отменено, това не ни позволява да водим ефективен диалог с трети държави. Не мога да а, кажа последната си дума по всяка част от текста, но с а, интерес ще изслушам мнението на колегите, на господин Поповски или днес, или през идните седмици, чрез имейл или а, чрез а, двустранни срещи. Струва ми се, че бихме могли в голяма степен да подобрим този доклад. А, преди да подновим работата си след лятната вакансия. Благодаря, господин Тавариш, за това, че ни въведохте в този доклад. Аз съм убедена, че ще имаме много активна работа през септември, след като сме се заредили с нова енергия господин, госпожа Кинга Гал, господин Обилс от СНД и господин Казак от АЛДЕ са докладчици в сянка. Давам думата на госпожа Гал първо. Благодаря, госпожо председател. Трябва да подчертая, че получих проектотекста едва днес и разбира се, Нямам задълбочени познания по текста, но искам да кажа, че са обхванати практически всички неврологични точки в стратегията за човешки права. И много съм доволна от това, че тук сред нас е господин Поповски. Смятам, че трябва да разглеждаме стратегията за човешки права и нейния преглед изцяло във връзка с, с стратегическата рамка и плана за действие за човешки права и демокрация в светлината на новия пакет, който беше утвърден от съвета, ролята на специалния представител на Европейския съюз по човешки права. Така че трябва да отчитаме всички тези въпроси, когато обсъждаме прегледа на Европейската стратегия. Смятам, че е много важно това, което се казва в този проект доклад. Основните послания, че е необходимо да има последователна външна политика, призовава докладчика също към по-тясно сътрудничество и по-добро използване на инструментите на ОНЕ и Съвета на Европа изтъкването на значението на клаузите за човешки права в двустранните споразумения с други страни. Това е изключително важно, защото това може да подпомогне промяната в ситуацията в тези страни. Също така е важно да виждаме какво става в нашия собствен дом, т.е. какво Европейския парламент може да направи в този смисъл. И мисля, че е правилно, че в доклада се визира и новата политическа рамка. Важно е да се укрепват а също така да се укрепва и да се засилва значението на човешките права в дейността на делегациите на Европейския парламент включително и, а също така, извинете, и в подкомисията по човешки права. Също така, дебатите по спешните процедури трябва да бъдат по-важни в дневния ред на Европейския парламент. В четвъртък сутрин. Следователно. Следователно. Аз мятам, че също така това ще има значение за ситуацията с човешките права. Тази седмица в Комисията по АФЕТ обсъждахме различни инструменти, правни актове и мисля, че в светлината на гласуването по различни законодателни текстове можем да добавим нещо за това в текста. Това е едно от предложенията ми. Това е всичко от мен. Благодаря ви. Благодаря ви. Госпожа Гал, господин Обелс. Господин Товариш. Благодаря, че сте представили един проект за доклад, който не е чак толкова дипломатичен, колкото в предишните години докладите по тази тема и това е чудесно, защото решим ли да обличем нещата в дипломатическа форма, тогава вече не са толкова конкретни и не могат да предизвикат желаните промени. Тъй като получихме е, късно и само в английска версия доклада, не мога да го коментирам задълбочено. Имах възможност само по диагонал да го прегледам. Изслушах много внимателно това, което докладчикът ни каза. Да, наистина, намираме се в един вид парадоксална ситуация. От една страна е, една сложна институционална структура, структура и от друга страна все по-малко ресурси. Но това не е единственото противоречие, нали? Съществува и опасността резултат на кризата, економическа и финансова, да трябва да изместим фокуса на нашите действия. Независимо от това дали го желаем или не, тъй като е, от една страна имаме проблеми с инвестициите, с финансовите средства и така нататък. Имаме собствени проблеми. От друга страна имаме много неправда и много нарушения на правата на човека в други места, в други региони по света. Казвам го съвсем открито. Важното е да убедим политиците в Латинска Америка, че е, има разлика между е, споразумение за асоцииране е, и споразумение за свободна търговия. Да, казвам го съвсем сериозно. От една страна комисията по външни дейности по политическите въпроси, прехвърля нещата на практика към комисията която се занимава с е, международната търговия. Европа естествено е, е едно много, много пластово понятие. Европа може да се произнася по различни въпроси и когато става дума за грубо нарушение на правата на човека, естествено, че не е необходимо да сме много дипломатични. Напротив, бих казал дори, колкото по-малко дипломатични сме, толкова по-добре. Така че това като цяло мога да кажа, езикът ми допада, допада ми и това, че се поставя акцента върху регионалното измерение – има е, в Средиземноморието най-общо казано страни, които естествено също са в центъра на вниманието, в южната част на Средиземноморието, в източната част, арабската пролет. Е, каква беше ролята на Европа в Тунис, където започна на практика арабската пролет? Френското Министерство на отбраната предложи услугите си на Бенали, за да потуши недоволството на народа на Тунис. А след това изведнъж се явихме там като мисионери и спасители на същия този народ – Отпускали сме много и финансова и всякаква друга помощ е, по време на режима на Бенали. Е, но когато е, искаме да сме правдоподобни в действията ни в защита на правата на човека, естествено трябва да имаме предвид всички измерения и економически, и финансови, и чист вид е, правата на човека. Струва ми се, че една мрежа за защита на правата на човека в Европа е, би могла да свърши една добра работа в това отношение. Така че е, именно в рамките на тази мрежа да се обединят ресурсите в тази сфера, които съществуват на европейско равнище и да има вече съвсем ясно определени лица, които да отговарят за нашите действия. Благодаря, господин Абилс. Има ли други желащи да се изкажат? Не. Тогава бих искала да дам думата на господин Поповски. Благодаря ви много. Аз се гордея с а, приемането на пакета за правата на човека. Това е нещо изключително. За пръв път а, министрите аплодираха върховния представител за това, че изготви този документ. Human Rights Watch на следващия ден организира специално честване на този случай. Ние сме доста доволни от документа, получаваме добра обратна информация Получаваме такава и на неофициалните срещи на специалната работна група, която беше създадена преди приемането на документа, както и от неправителствените организации, от блогери. Всички те ни насърчиха в голяма степен. Също сме доволни от изявлението на председателя Шулц, който приветства приемането на пакета в деня, в който той беше прият. Европейския съвет, както ви е известно, също утвърди тази рамка. Този съвет се състоя само два дни, след като външните министри приеха пакета. Изминаха а, няколко седмици. Сега може да започнем работа по прилагането, тъй като това е важното. Имахме възможност да се запознаем с а, първата редакция на доклада на господин Тавареш. Искам накратко да реагирам на някои от а, аспектите. След това ще имаме по-здълбочена дискусия след лятната вакансия. Някои от а, препоръките на господин Тавареш вече са изправя, изприварени от събитията. Например, за 18-та точка от плана за действие. Това е предвидено в трета точка. Сегашните дейност на Европейския съюз и годишния доклад и демокрацията в света се визират там. Работата също по а, точка 6, работата на двете работни групи Някои от критиките, които се отправят, не се струват малко твърде строги. Параграф идеи е, на, че съобщението от декември разглежда половинчато въпроса за политиката на правата на човека. Точно обратното, според нас, Европейския съюз не винаги е бил достатъчно ефикасен, колкото би трябвало да бъде. Целта е да се реализира по-голяма яснота на политиката. Също говорите, че няма специално позваване на последователността. Третия раздел на плана за действие е посветен именно тази тема. Ние е, обсъдихме тези въпроси с госпожа Лопер и господин Тавариш на определен етап. Е, да, действително държавите членки ще бъдат обвързани с доклада, това е политическа рамка обаче, както в много други случаи, държавите членки ще използват като отправна точка този документ в действията, които реализират на национално ниво. Но последователността остава голямо предизвикателство. Така или иначе, ние очакваме да се запознаем с окончателния вариант на доклада. времено, се работи по реализирането на плана за действие. Това ще представлява значително предизвикателство за ЕСБ да предвид на наличните ресурси, за които споменах по-рано. На пленарното заседание през декември ще можем да направим първата равносметка. Трябва да се подготвим за този момент. Скоро трябва да бъде назначен на специалния представител на Европейския съюз. Върховният представител вече проведе интервютата. Тя каза това на министерската среща в Люксембург, вече го направи. И очакваме до следващият съвет общи въпроси който ще се състои на 23 юли, да бъде назначен този специален представител. Всички очакват това назначение. Ние сме сред тях. Е, това означава, че ще е, има е, още един човек, който ще се занимава с тези въпроси. Важно е също да видим какви са очакванията Особено като имаме предвид, че специалният представител ще трябва да обмени мнение с АФЕТ и подкомисията по правата на човека веднага след лятната вакансия. Благодаря, господин Поповски. Господин Тавариш, искате ли да вземете отношение? Да, ще отговоря на португалски. Well, while doing so, still in English, I have to, I have to apologize for... Все още на английски. Ще кажа, че искам да помоля за извинение, че проекто доклада беше предоставен толкова късно. Надявам се, че след лятната почивка ще имаме възможност по-задълбочен да го обсъдим. Преминавам на португалски. Благодаря много за всички коментари във връзка с представения първи вариант на доклада. Мисля, че дискусията в никакъв случай не е лесна, защото и ситуацията по отношение на правата на човека е много сложна. Господин Поповски се спря на оценката, която съм направил в доклада, оценка обхващаща дейността на комисията. Да, тя е сурова наистина, тя не е много положителна, но аз мисля, че ще постигнем нещо, ако започнем да си казваме нещата по-директно. Защото инак няма да направим нищо с нашата политика за защита на правата на човека. Много често нашата политика за защита на правата на човека се възприема като идеал, но не и като нещо, което наистина би трябвало да постигнем. Геополитическата реалност, видиш ли, е друга и затова нека да издигнем така и да се съсредоточим върху този идеал. Да, естествено, правата на човека са много важни, най-важни, но, нали, видите, виждате, заради финансовата, економическата криза и така нататък, трябва да се откажем от някои наши идеали за маничко. Така че не бива да гледаме на политиката за защита на правата на човека като на нещо, което трябва да жертваме в името на реалната политика. Напротив, трябва да осъзнаем, че тази политика за защита на правата на човека е добра за Европа. Тя е от полза и за Европа и естествено в интерес на хората, които несправедливо са потискани, които са жертва на диктаторски режими, на насилие и така нататък. Политиката на съседство с Южното Средиземноморие е много важна. От една страна Португалия, и Испания Гърция се намират в е, най-тежко положение в момента в Европейския съюз. Италия трябва да влезе също в тази група. Ирландия вече не е в Средиземноморието, затова ни я слагам. Но същевременно това е един периферен регион, който, така да се каже, вече се измества все повече като центъра, защото економическата реалност е, е, ни принуждава да направим едно такова движение от периферията към центъра. От друга страна, ние именно тези страни, като моята страна, е, са най-близо до арабските страни, където народите организираха арабската пролет. Поддържаме много тесни контакти с Маншреп, с Манкреп и така нататък, но очевидно по отношение на нашите желания и цели ние сме е, последователни, но в реалната си политика сме готови да се съюзим с всеки, който в крайна сметка в определен момент е наш удобен економически или друг партньор, както беше примера с Тунис и Бенали. Е, по същия начин се отнасяме и към е, стандартите по отношение на труда, е, екологичните стандарти норми и така нататък. А трябва най-сетне да осъзнаем, че в момента, в който нещата се оправят с правата на човека или се подобри най-малкото положението, това ще се отрази благотворно и на Европейския съюз. Естествено, Докладчикът може да настоява за нещо, може да дава идеи, но това трябва да се направи от Европейската комисия и от е, е, Европейския съюз като цяло. Ние желаем един по-справедлив свят, един свят, в който се зачитат правата на човека. Да, добре не искаме да бъдем партньори на страните от арабската пролет и да им помагаме и също времено позакъсняхме в действията си. Забавихме се. Нямахме е, никакви контакти с е, хората, които протестираха, с е, обществата е, на страните от арабската пролет. Ние познавахме диктаторите, защото с тях е, имахме контакти. Е, е, не познавахме младите хора в е, страните от арабската пролет. Ето това трябва да е, бъде констатацията и полката за нас за в бъдеще. Има естествено редица инструменти, които е, вършат добра работа, но по отношение на, е, на финансовите аспекти на нашата дейност за защита на правата на човека, мисля, че можем да добавим и съвсем конкретни е, текстове. А инак, е, да, е, има им идеи, и, които са на път да се реализират, като специалния правите, е, пратеник за правата на човека, които е, ние подкрепяме. Струва ми се, че не съм единствения, който приветства е, подобни идеи и много се надяваме, че по този начин е, нашето съдействие в областта на правата на човека ще бъде много по-конкретно и ценно. Благодаря ви. За това ще ви напомня за приблизителния график. Имаме 17 септември като дата за предоставяне на писмени превод на всички езици. До 21 септември е крайния срок за внасяне на изменения. След това обсъждане в АФЕТ на 18 октомври и на 5 ноември обсъждане на измененията в нашата подкомисия. След това през ноември и декември съответно ще гласуването в комисията ФЕД и в пленарна зала. Надявам се, че вие като докладчик и всичките докладчици сянка ще може да работите в съответствие с този график и да обсъдим този доклад през септември отново. Искам да закрия това заседание. Искам още веднъж да кажа на господин Поповски, че много се радваме, че докладът е добра основа за работа. Хубаво, че имаме стратегическа рамка за човешките права. Разбира се, е много важно да има специален представител на Европейския съюз по човешките права. Мисля, че вие много правилно посочихте, че нашия председател приветстваше пакета. Ние всички приветствам този пакет, но това, което липсва, тъй като ние сме хора, които се занимаваме с човешки права, ние също така по-официално поискахме от баронеса Аштън и от държавите членки, искаме парламента да може официално да утвърждава пакета за човешки права и все още очакваме отговор. Надяваме се той да бъде положителен. Що се отнася до съдържанието, аз мятам, че това е една стъпка на пред, Ако и другите органи работят по-сериозно, така както и ние работим благодаря ви. Закривам заседанието. Утре продължаваме работа в 9 часа. И правилно господин Тавериш говореше за кризата. Ще започнем с изслушване за влиянието на кризата върху човешките права извън Европейския съюз. Пожелавам ви приятна вечер.